Good morning, everybody. May I open... Добър ден на всички. Започваме с а, втория ден от а, заседанията на Комисията по външни работи. Точката от дневния ред, с която започваме днес, а, се провежда заедно с подкомисията по правата на човека. Имаме обмен на становища с Ержи Помяновски. Той е изпълнителен директор на Европейския фонд за демокрация. Той ще представи първия годишен доклад на фонда пред нашата комисия. Няколко встъпителни думи за господин Помяновски. Преди да стане изпълнителен директор, той бе заместник външен министр в Полша, в правителството на господин Туск. През 80-те години е един от активистите в демокра... на демократичната опозиция в Полша като студент, след това е бил държавен служител в Министерство на образованието, след това Министерството на външните работи, занимавал се с Азия, с Близкия изток, след това е станал посланник в Япония. Работил е, е много с ПРООН, с ОИСР, и се е занимавал като директор с природни бедствия, въоръжени конфликти, като е разработил и много програми за развитие до 2008 година. Каква е целта на тази точка от дневния ред? Искаме да се съсредоточим върху развитието на този фонд за демокрация, един проект, който от самото си начало бе подкрепен от Европейския парламент. Това е до голяма степен полска инициатива. Идеята е да се насърчава демокрацията там, където тя все още не е пуснала корени. Полша иска да сподели опита, който е натрупила последните години. Фонда е съвместна инициатива на институциите и държавите членки. Това е независима фундация, по белгийското право. Така могат да се отпускат бързо средства в рамките на няколко дни за проекти, за които Съюзът трудно може да предоставя средства, имайки предвид финансовите регламенти, които се спазват. Къде работи фонда за демокрация, чисто географски? съседните страни на Съюза. Господин Помяновски, като изпълнителен директор, може да се занимава с приоритетите, свързани с подкрепа на инициативи в гражданското общество и укрепване на демокрацията и в източното партньорство, и в южното партньорство. Той ще ни разкаже подробно как средствата от този фонд са били разпределени по различни проекти. И на северо и на юг. Трябва да подчертая, че колегите от подкомисията по правата на човека и по-специално Анджей Гржип, който също е поляк, ще дадат е, възможност да се навлезе в подробности работата на фонда с е, свой доклад по собствена инициатива. Колегата Грожип след това ще говори по темата. Давам думата на господин Помяновски. Имате думата. Thank you very much, Chair. Благодаря. Господин председател, благодаря, че каните фонда да представи първия си годишен доклад. За нас това е голяма чест. Освен това е и мое служебно задължение да го направя, така че вашата покана ми даде възможност да изпълня и служебните си задължения. На първо място искам да благодаря на Европейския парламент, както и на Комисията по външни работи, но и на всички парламентаристи. Без постоянната подкрепа от вас, нашият фонд щеше да има много по-труден път и напред след своето съзнаване. Още от подготвителния етап на подготвянето, гласът на европарламентаристите <clears throat> премахна бюрократични и политически пречки по пътя ни. За това ролята на парламента е особено специална за нас. Тази роля е отразена и в управителните органи, на нашата фундация. Елмар Брок е председател на борда правателите. След това граф Ламсдорф е председател на изпълнителния комитет. Девет европарламентаристи са част от нашия управителен съвет. Имаме представители и на 28 държави членки. Мисля, че в това отношение нашият фонд е уникална организация. Пред вас е, се намира доклада, нека да обърна внимание на основните моменти в него. Решението за създаването на този фонд бе взето през 2011 година. От тогава Сетне имаше е, големи промени е, в международен план. Е, подкрепата на демокрацията продължава да бъде част от геополитическата игра. Този нов контекст прави работата на нашия фонд много по-деликатна политически. Създаването на фонда трябва да се разглежда като знак за една нова тенденция в политиката за съседство на Съюза, една промяна на парадигмата. Като идеята е да се случим върху обществото в дългосрочен план – пряко да работим с всички партньорски общества, а не само с правителства или държавни институции. Фондът е, постигна очакванията. Започнахме да работим през юли 2013 година и три месеца след това вече бяхме една организация, която работеше на пълна пара. Над 1200 заявки за подкрепа бяха анализирани, 120 гранта бяха отпуснати. Балансът на грантовете между източното и южното партньорство през този период а, вече е ясен. Може да погледнете графиката на 19 страница. Трябва да кажа, че що се отнася до броя на заявките, които стигат до нас, от източното партньорство получаваме повече такива заявки за подкрепа. Ако погледнем обаче размера на грантовете, по-големите като средства траншове отиват към южните ни партньори. Това е много интересно. Европейският фонд за демокрация подкрепя европейски, извинете, политически активисти, които не могат да бъдат финансирани с европейските инструменти. Европейския инструмент за правата на човека, инструмента с гражданско общество, инструмент за стабилност и мир. Подробности за това може да намерите на страница 12 на доклада. Е, сега няколко примера. Няколко предишни партньори, нашия фонд от Юромайдан, които днес посещават, са, извинете, са Брюксел, включително Ана Хопко, която е част от сама помощ, както и една колега от реанимация на реформата, са част от новия парламент в Украина и ще продължат да оказват натиск за промяна в страната. Това е само един пример от многото успешни кариери, които са тръгнали от гражданския сектор и вече са в политиката. До момента нашия фонд е отпуснал 6,5 милиона евро от 2000 до над 200 хиляди евро. Нашия фонд отпусна помощ дори и в най-трудна политическа среда с рискове за сигурността. От страница 9 нататък имате подробности по този въпрос. Най-деликатните проекти не се споменават обаче, защото за тях има специална процедура. Имаме процедура за защита на бенефициерите, така че името на бенефициерът не е известно на никой отвъд нашия секретарият. Вече бе споменато в встъпителните думи, Нашият географски мандат се съсредоточава върху съседите на Европейския съюз. Това са 15 държави съседки на Съюза. Ако погледнем първата година на фонда, можем да кажем, че страните с най-големи предизвикателства пред демокрацията и сигурността е, имаме и ние като фонд най-много е, предизвикателства. В Египет и Азербайджан Предизвикателствата са свързани с все по-малкото място на свободите. Репресиите и в двете страни е, са вече на безпредседентно ниво в Азербайджан. Някои от нашите бенефициери са в затвора. Действията на много организации са блокирани и банковите им сметки са замразени. Външната помощ е стигматизирана. Част от нашите партньори са получили заплаха за живота си. Много от офисите са били разбити, като държавни структури оказват натиск върху НПО. Промените на наказателния кодекс в Египет, както и предложенията за такива в е, е, Азербайджан, правят незаконни всички такива прехвърляния на средства от донорски организации и се поставят в риск е, не само донора, но и получателя. В Сирия средата е изключително враждебна. Там те са заложници на екстремистите и на режима. Освен, че отпускаме безвъзвезна помощ, нашият фонд е много добре разпознат вече като един от основните говорители на тема демокрация и подкрепа на демокрацията. В глобален план вече има много по-малко място за демокрация и свободи. Разходите в тази насока също са много малки. Организираме дебати и така активно призоваваме за повече координация и синергия. Това е изключително важно във времена на криза, когато всички трябва да се обединим. В тясно сътрудничество сме с всички големи донори в същата сфера и в Европа, и в трансатлантически план. Например, немската, немски политически фундации, холандски институти, NDI, IRA, Freedom House, Фонда Маршал, Фундацията Евро Средиземноморие и други мозъчни тръстове. Има обаче и една поляризация на анализаторите, що се отнася до подкрепата за демокрацията – Становищата тук вече са много различни. От една страна, геополитическите ходове изискват да се използва такава подкрепа за демокрацията. От друга страна, краткосрочни цели, свързани с стабилизация, водят до това да се обръща все по-малко внимание на демокрация и правата на човека. <clears throat> Върху нас оказва голям натиск да доказваме въздействието на подкрепата, която отпускаме. Това е така и то справо, но от друга страна ни кара да се съсредоточаваме върху краткосрочни цели, а не върху демократизация, защото демократизацията не е само преход от един режим. Искат се промени, необходими са дивиденти, човешки характер и процесът никога не е линеен. Затова сме изправени пред труден избор. Трябва ли да продължим да оказваме натиск или пък да тръгнем по по-лекия път? Лекият път в много от случаите може да се окаже и много добре оправдан. Например, програми за демокрация в определени държави могат да бъдат замразени, за да не се оказва натиск върху активистите от правителствата. Но ще бъде ли това мъдър избор? Не мисля така. Мисля, че поради тази причина трябва да работим по-активно. Това не означава да прилагаме старите подходи в нова среда. Не. Трябва да имаме нови стратегии, имайки предвид в каква среда на ограничения работим. За да разработим нови подходи, нашия фонд трябва да има достатъчно средства. Хибридният ни бюджет, който е уникален и се основава на доброволни вноски от държавите членки, както и бюджет от страна на Комисията за оперативна дейност, е всъщност сърцевината на системата ни. За да постигаме целите си, трябва да имаме достатъчно средства. И Европейският парламент и националните парламенти трябва да оказват натиск върху правителствата на държавите членки, за да се заделят достатъчно средства за нашия бюджет. И накрая, финансирането не е единственият инструмент за подкрепа на демокрацията трябва да се поддържа дипломатически натиск върху де... репресивни режими. Вярвам, че преразпределянето на европейските ресурси към една парадигма, в която има пряк диалог с всички държави в криза, е най-добрата стратегия, за да се даде отпор на агресията, на пропутинските възгледи и така ще се отвори място за модернизация, както и граждански активизъм. Нашият фонд ще продължи да работи в тази посока. С удоволствие ще отговоря на вашите въпроси. Благодаря. Thank you very much, uh, Director благодаря, господин директор Полумановски. Много, много пространен увод за нашия дебат. И сега давам думата на колегите. Те знаят кой ще се изкаже пръв. Това ще бъде колегата Анджей Гжип, после господин Прега, Преда и така. Oh, okay, just bear in mind. Доста хора са заявили време за изказване. Имайте предвид, че имаме 45 минути, така че съобразете се съответно. Заповядайте, господин Кшип. Благодаря, господин председател. министрови за е, Искам да благодаря на господин Помяновски за отличната му презентация. Много ми харесаха вашите думи от днес, но също така много се радвам, че представихте и вашето проучване, вашия отчет. Вашия фонд работи само година и половина, но вече има сериозни резултати. И това показва, че инициативата действително беше необходима. А, тя се наложи да бъде създадена от опита ни от арабската пролет, от а, опита ни от а, източните партньорства, защото стана ясно, че инструментите, с които разполагаме за подкрепа на демокрацията и човешките права в рамките на Европейския съюз, тези инструменти не са пригодени за бърза реакция. Те не могат да бъдат, да отпуснат средства достатъчно бързо. А много често обстоятелствата са такива, че ние трябва да се намесим незабавно. Но когато го правим, трябва и да обмисляме какво правим. Във всички случаи обаче е важно да действаме достатъчно бързо. Над хиляда са исканията за финансиране на проекти и това показва, че фонда е необходимо да съществува. Във всички случаи не е възможно да се отпусне финансиране на всички, които са поискали, защото в края на кращата са одобрени 150 заявки. Но с всичко това е видно, че инструмента играе своята съществена роля в нашите, страните от нашето съседство. Европейския парламент подкрепя тази инициатива от самото и създаване. Ние подадохме изменение към доклада на госпожа Декайзер, която работи по темата външна политика за демократизация. Това е този доклад бе прият в началото на, френ... на полското председателство, но още преди това, преди да започне полското председателство, бе работено по него. Но именно по време на полското е, председателство господин министър Становски е, представи този доклад пред Комисията за правата на човека и ни представи основните идеи за създаване на този нов инструмент. Основната му цел беше да предоставя повече гъвкавост, да можем да реагираме по-бързо в е, подкрепа на процесите, в които се ангажира гражданското общество, а не само да отпускаме помощ на политически институции. Арабската пролет ни показа, че на моменти, на определени места тези демократични институции просто не съществуват, т.е. няма как е, да бъдат подкрепени преди те да се появят. Затова трябва да се подкрепя гражданското общество. Е, четири основни изменения в текстовете бяха е, в подкрепа на този фонд. Първо доклада за госпожа Декайзер, после доклада за подкрепа на човешките права и ситуацията на човешките права в света и това какво прави Европейския парламент в подкрепа на защитниците на човешките права. Това бе доклад изготвен от господин Холит. Там се е, споменава също и нашата подкрепа за Фонда за демокрация. След това излязохме с още един доклад. Негов автор беше господин Тавареш. Е, парламента прие е, един ключов текст за този процес, препоръка за съвета за създаването на, на фонда за подкрепа на демокрация. Четвър... Този четвърти доклад бе изготвен от господин Ламсдорф. Освен това, Европейският парламент прие няколко изменения, включително под такива подадени от мен, за финансиране на външната ни политика в периода 2014-2020. По този начин е, успяхме да договорим с съвета възможности е, за фонда, който да има и повече стабилност и повече възможности за ефективно функциониране. Както каза господин директора на фонда, страните членки намаляват директните си вноски в фонда. И мисля, че всички нови институции в подкрепа на демокрацията имат своята огромна роля. В такъв смисъл Европейският парламент може да окаже своето влияние върху страните членки, да ги подтикне да се ангажират по-пряко с отпускане на помощи за демокрацията. Вече 14 страни подкрепят тази инициатива, 13 страни членки плюс Швейцария. Този, това финансиране е, дългосрочно, е ефективно и то е, следва да предоставя устойчивост, дългосрочност в нашата дейност. В такъв смисъл трябва да мислим и за възможните е, варианти за финансиране. Вие подчертахте, господин Поменовски, че тук става дума и за ефективността, гъвкавостта на фонда и за видимостта му. В някои страни е, дейността на фонда не може да бъде прекалено видима и съответно плодовете от неговата работа се виждат малко по-дългосрочно. И това е дилема. От една страна желанието да се търсят незабавно резултати, от друга страна необходимостта да се инвестира в дейности, които ще дадат своите резултати доста по-късно, т.е. техните плодове не са, от работата не са директно видими. Но във всички случаи ние имаме конкретни резултати, на базата на които и оценяваме ефективността на работата на фонда. друг важен въпрос е къде в географско отношение биват отпуснати средствата. До този момент става дума за 13 страни, които са в непосредствено съседство с Европейския съюз – но има заявки, има нужди от средства и в други географски райони. Именно това е дилема отново. За момента не можем да разширим обсега на дейност, защото средствата не позволяват. Но този въпрос се стои. И остава да решим дали в бъдеще ще можем да разширим полето на дейност. А много страни в непосредственото ни съседство разработват или и, практически нямат възможност да започнат да работят в дейности, свързани с гражданското общество. Например, в Сирия Екстремистите и правителствените сили са изключително враждебно настроени към а, отпускането на помощи от нашия фонд за подкрепа на определени дейности там. И в заключение мога да ви кажа, че всичко това се отчита в нашата оценка на дейността на фонда, оценката от страна на Европейския парламент. И е, тази оценка трябва много добре да отчита всъщност дейността на фонда. Мом колегу Кристияно Преди. Благодаря, господин Гжип. Думата има следващият оратор, господин Преда. Господин Помяновски, благодаря ви за изложението. което представихте работата на Европейския фонд за демокрация. Всех думата от името на ЕНП, но и в качеството си на нов член на управителния съвет на фонда. Както вече бе казано, ЕНП изготвя доклад за Европейския фонд за демокрация, който ще бъде обсъден от подкомисията по правата на човека. Изказалият се преди мен колега ще бъде докладчик. Уверен съм, че ще си сътрудничим тясно, за да може този доклад да подпомогне дейността на Европейския фонд за демокрация. Поздравявам ви за това, че заработихте толкова бързо и ефективно. Всичко функционира много добре. Провеждат се редица дейности. което си личи от многобройните примери в доклада ви. Впечатлен съм от броя на дейностите, които извършва Европейския фонд за демокрация. Ще ви задам няколко въпроса. Първият е свързан с нещо, което прочетох в доклада ви, а именно, въпреки че процедурите за предоставяне на финансова помощ са гъвкави, те продължават да са прекалено сложни. Това ще си остане само с Самокритичност ли или възнамерявате да упростите процедурите? Доколкото знам, има три страни, които се подпомагат от фонда, в които за които вие не говорихте Сирия, Беларус и Алжир. Една от тези три страни е Алжир. Не знам защо не ни представихте дейността на фонда в Алжир. И накрая искам да ви попитам дали е възможно в краткосрочен план да бъдат обхванати повече страни. Вече е било правено това предложение – но искам да знам дали от юни месец насам има някакви реакции по него. И още нещо, с което може би трябваше да започна. Моята група ще подпомага дейността на фонда най-вече, що се отнася до привличането на необходимото финансиране. Твърдо сме решени да ви подпомагаме в това отношение. Благодаря, Кристиан. Нека малко променим поредността на изказванията така че да следваме и поредността по големина на политическите групи. Господин Панцери. Благодаря. Искам да благодаря на господин Помяновски за това, че е днес тук. Благодаря му и за изказването. Смятам, че ще се съгласи с мен, че сега преминаваме към особен исторически момент. Имахме стари геополитически отправни точки и сега имаме различни разтегнати конфликти, чисто географски, в различни части на света, което поставя под въпрос, може ли да се отпускат средства за демократична подкрепа. Все повече се търсят средства, а все по-малко економически средства има за такива. Затова искам да дам няколко елемента, по които може да мислим и да чуя какво мислите вие. Разбира се и на базата на дейностите, извършени от вашата фундация. Аз лично виждам четири пункта, по които а, бихме могли да съсредоточим работата на фундацията. Първото вече, вече, извинете, вече бе споменато от а, преждеговорившите. Имаме възможност а, да обърнем на 360 градуса погледа си, защото това, което се случва, не се формализира само в една единствена държава. Втория елемент, разбира се, че разбирам казаното от вас по-рано, но ние трябва в по-голяма степен да поддържаме баланса между изток и юг в световен план. Казвам го, защото, както знаете, и в този парламент се говори по този въпрос и често е имало дори политически конфликти за това да се даде по-голяма стойност на връзките ни с източна Европа. Разбираме причините за това, но имаме много сериозни проблеми в зоната на Средиземноморието, например. Третият елемент, нещо, което искам да ви попитам, даваме малко на всички или ще направим един проект, който да се основава на стратегически приоритети. Какво мислите вие? защото ако успеем да съсредоточим своите средства там, където смятаме, че имаме приоритет, ще можем евентуално да постигнем и по-видими резултати, дори и от гледна точка на европейската общественост. Има една тема тук, която би трябвало да обсъдим ясно. Става дума за този дебат, за този проблем, който имаме. Проблемът на халифата и всичко това, което се случва в източната част на южните ни съседи. Не говорим само за военни намеси, говорим само за, дори и за културна намеса. Задължително е част от ресурсите да бъдат насочени дори в тази сфера. И накрая, как ще успеем да създадем така наречените синергии, за които говорихте, с другите дейности на европейските институции, за да може да направим така, че да се избегнат дублирания на различните дейности. Ето по тези въпроси искам вашия отговор. Колега Панциери, адесо прего колега Фотига до ICR. Благодаря. Госпожа Фотига от групата на ЕКАРЕ. Witam, panie dyrektorze. Благодаря, господин директор. Благодаря ви, че сте днес тук. Бих искал да продължа там, където приключиха колегите преди мен. Колегата говори за приоритетите на Европейския съюз. Аз съм много горда, че поляк управлява тази институция. Една институция, която се занимава с тази географска зона, която има нужда от помощта на Европейския съюз. Това е зона, където се чувстват резултатите от арабската пролет. Държавите в източна и централна Европа се изправят пред предизвикателства. И на изток, и на юг. Ние не би трябвало да влизаме в конфликт или в противопоставяне на тези райони. Не би трябвало да правим кастинг или класификация на предизвикателствата. Не, предизвикателствата са такива, каквито са и те са там, където са проблема на Европейския съюз е, че сме изправени пред големи предизвикателства и на изток, и на юг от границите си. И това, което трябва да направим е адекватно да анализираме всички тези предизвикателства. Поради тази причина много се радвам, че имаме такава дискусия днес. Дякуем Äh, jetzt, ich bitte Herr Graf Lambsdorff. Председателят, господин Граф Ламсдорф, имате думата. Благодаря. Благодаря и на Ежи Помяновски за изложението. Ще се спра върху два-три момента, като най-напред обаче благодаря както на директора, така и на служителите на Европейската фундация за демокрация. Когато водехме преговорите с съвета, някои държави членки изискаха секретариатът да има колкото се може по-малко персонал. Можете да си представите какво означава 13 души съвестно, щателно и същевременно бързо да обработват хиляди искания за подпомагане. Представете си какво означава 13 души да отговарят за осъществяването на действия и за бързото предоставяне на средства. Благодаря им за тяхната работа. Ще се спра и върху някои колеги от отделни политически групи, които до момента са работили в управителния съвет на фундацията. От НП това бе колегата Сала Франка, от социал-демократите Вероник Де Кайзер, Франциска Брантнер от Зелените. Тези колеги вече не членуват в управителния съвет на фундацията. Сега там членуват други колеги чието назначения бяха договорени по време на преговорите. Тяхното членство в управителния съвет показва, че създаването на фундацията е обща инициатива. Инициатива подета от европейските институции. В фундацията членуват и представители на съвета и на Европейската служба за външни действия, т.е. Механизмът и на функциониране е единствен по рода си. На трето място искам да благодаря и на представителите на гражданското общество. В управителния съвет на фундацията членуват деветима членове на Европейския парламент и трима представители на гражданското общество. Тези трима представители на НПО членуват и в изпълнителното бюро на фундацията. Това са хора, които имат голям опит в работата на ниво гражданско общество имат голям опит с финансирането и с работата с бенефициенти при особено трудни ситуации. Аз съм член на изпълнителното бюро и също като останалите му членове разчитам на опита на представителите на гражданското общество. Именно тяхната работа допринася за големия успех на дейността ни по места. Какви са, според мен, предизвикателствата? Смятам, че сме изправени пред три предизвикателства, за справянето с които трябва да работи целият Европейски съюз. Първото предизвикателство е така нареченото отблъскване. Отблъскване на мерки за насърчаване на демокрацията по линията на Европейската фундация за демокрация, по линията на други фундации, например в Германия или Холандия. Подобни мерки се отблъскват, отхвърлят от авторитарни режими какво можем да направим, така че да дадем възможности за успешна дейност на онези, които отстояват принципите на демокрацията, правата на човека и правовата държава. Второто предизвикателство е свързано с необходимостта от подобряване на механизмите за финансиране в някои държави. Трябва да се гарантира финансирането за следващия програмен период. Колегата Панцери, който наскоро бе избран за член на управителния съвет на фундацията, правилно отбеляза, че трябва да се постигне баланс между изтока и юга. Същевременно обаче държави като Италия и Франция до момента не са внесли нито едно евро в бюджета на фундацията. Радвам се, че Испания заяви ясно волята си активно да подпомага дейността на фундацията. Знаем, че Испания се намира в тежко финансово положение, въпреки това е готова да внесе значителна сума в бюджета на фундацията. Призовавам колегите от държави, които все още не са допринесли за бюджета на фундацията да се възползват от влиянието си по места в държавите членки, така че те да предоставят адекватно финансиране. Последен момент, който бе упоменат и от Анджей Кшип е особено важен, а именно търпението. Демокрацията не е автоматизъм. Не можем просто по линията на един проект да установим демокрация в дадена държава. Трябва да сме търпеливи, да сме готови да приемаме и поражения. Европейската фундация за демокрация бе създадена именно за да се извършва дейност в държави, където това не е толкова лесно, дори понякога е свързано и с рискове. Има и още едно предизвикателство, с което за щастие вече сме се справили, а именно постигането на консенсус между европейските институции тук в Брюксел по отношение на ползата от работата на Европейската фундация за демокрация. Оценката на трите институции, както и на Европейската служба за външни действия, до голяма степен е положителна. Бяха проведени много оживени дискусии, много трудни бяха преговорите. Сега навлязохме в фазата на оперативна дейност на фундацията. Радвам се, че тази дейност е успешна. Пожелавам на Ежи Помяновски и на неговите сътрудници успех при изпълнението на нелеката им задача. Ако бъдат запазени географските ограничения, то ще трябва да поговорим и за увеличаването на броя на служителите в секретарията. Не може на фундацията да се възлагат все повече задачи, без да й бъдат предоставени съответните ресурси. Благодаря на колегата Ламсдорф. Веднага си пролича, че имате опит, веднага си пролича, че някои от нас трябва да свършат още работа във връзка с така наречения смесен бюджет на фундацията. Думата има госпожа Лезинг. Благодаря. изслушах изложението ви, което бе допълнено и коментирано от колегите тук. Що се отнася до бюджета на фундацията, той има две по-особени, според мен, характеристики. Първо, комплексният му характер, върху който се спряхте и вие. И второ, бързият темп, с който се отпускат средствата. Във връзка с това възникват трудности с контрола и прозрачността. Не бива да се пренебрегват тези два момента. Първият ми въпрос е свързан с бюджетния контрол, контрола върху изразходването на средствата. Съгласно устава ви, член 10, фундацията от части пряко се финансира със средства от бюджета на Европейския съюз. На страница 16 от доклада се опоменава, че фундацията е обект на бюджетен контрол на одит от страна на комисията. Тя е била обект на бюджетен контрол и одит, така както това е предвидено по бългийското законодателство. Ще се прилага ли този механизъм и в бъдеще или съгласно член 3 алинея 4 от устава в бъдеще одитът ще може да се извършва и от частни аудиторски дружества. Имам и още един въпрос по същество, връзка с конкретната ви дейност. В преговора към годишния ви доклад се опоменава, че подпомагането на демокрацията е част от геополитическата програма, т.е. че работата на Европейската фундация за демокрация е станала още по-важна и от геополитическа гледна точка. На страница 5 от приложението към доклада се упоменава, че извършваната от вас работа понякога се извършва и извън обхвата на радара, като се има предвид, че условията на дейност. В член 2, алинея 2 от устава ви се упоменава, че може да се предостави подкрепа и на новопоявили се лидери. И във връзка с това възниква въпросът за НПО, политическите партии и политическите фундации. На какъв принцип се избират тези новопоявяващи се лидери? Имам предвид сложната обстановка в Сирия, например. Там не може да се проведе смислена работа. Възникват въпроси и във връзка с Египет и Украина. Как може в ситуации, като в подобни на ситуациите в тези държави, да се установи кои биха били най-ефективните действия и на какъв, по какви критерии се подбират новопоявилите се лидери. Имам и въпрос за Украина. Има ли разлики между отделните региони там? Провеждате ли дейност в източна Украина, например за подбор на новопоявили се лидери? Кои са действащите лица по-конкретно, които получават подкрепа от ваша страна там? Господин Бютикофер. Thank you, Chair. I wanna благодаря. Искам да поздравя директора за неговия доклад. Благодаря и на него и на служителите за работата, извършена през първата година. Всички може да изразим своята удовлетвореност от това, че бе сформиран този фонд и той така заработи след само една година от съзнаването си. Като бъдеш член на борда, очаквам с удоволствие да работя с вас и да си сътрудничим. Съгласна съм с вас, господин директор, че тъй като имаме много кризи в географското поле на дейност на фундацията, ние можем да продължим да използваме целия си инструментариум, за да подкрепяме онези, които искат да променят държавите си към демокрация и защита правата на човека. Съгласен съм с вас, господин директор, както казвате вие тук. Краткосрочните цели, свързани с сигурност, не би трябвало да отвличат вниманието ни от по-високите и по-дългосрочни цели, свързани с правата на човека. Сега накратко. Говорихте за случващото се в Египет и как всичко всъщност става все по-трудно. Може ли да ни кажете как фондът ще се справи с този проблем. След това да подкрепяме онези, които нямат подкрепа, е едно чудесно мото. Но защо само малцинството от нерегистрираните групи се подпомагат от фонда до момента? Какво може да се направи в бъдеще за засилване на един такъв подход. Няколко колеги вече споменаха географския мандат. Аз бих ви насърчил да бъдете активен и не мисля, че липсата на финансиране като аргумент трябва да ни пречи. Мисля, че можем да наберем допълнителни средства ако се насочим към животрептущи проблеми, ако търсим средства извън тези държави, според мен, трябва да включим и Русия в географския си мандат. Имам един въпрос, свързан с финансовите вноски. За това говори и граф Ламсдорф. Какво може да се направи, за да може държави като Франция, Италия и Португалия, е, които традиционно се интересуват от, южните, е, от южното съседство, е, да станат финансиращи държави. Изненадан съм, че нямате проекти в Израел. Знаем, какво се случва с арабско-израелското мълцинство, негативните тенденции, свързани с свободата на сдружаване, ограничителните закони. Какво може според вас да се направи по-добре там? И какво можем да направим за Алжир, където не присъстваме в момента много силно? И накрая за Беларус Тя не води класацията от източните държави. Искам да разбера какви са факторите, които не са ви позволили до момента да имате повече дейности там и как ще се развият нещата в бъдеще. Благодаря на колегата Бутикофер. Господин Брок се присъедини към нас. Той е част от борда на Европейския фонд за демокрация. Депутатите внимателно са проучили годишния доклад, който ни бе представен от директора Помяновски и мисля, че зададохме всички важни въпроси, свързани с оценката на работата на първите малко над 15 месеца. Така ще дам думата на изпълнителния директор, който ще ни даде е, един хем изчерпателен, хем кратък отговор на всички въпроси. Имате 15 на минути. Thank you very much, uh, Благодаря, председателю, е, за това, че ми отпускате толкова много време, 10-15 минути и най-вероятно ще ми даде възможност да отговоря на всички въпроси. Всички те бяха много интересни и наистина легитимни. Благодаря ви благодаря за бележките, за поздравленията. Много е важно за екипа ми да получим такава подкрепа от вас, тъй като екипът ни е малък, работи много усилено в този кратък период от съществуването на фонда. Сега на въпросите. На господин Преда той попита как ще се постигне баланс между гъвкавост и следване на надлежния ред. От ситуацията в Украина извлягахме много полки. Пътувахме до Евромайдан и установихме, че във времена на революция, на протести, Независимо колко е гъвкава процедурата, а тя е само три страници, в сравнение с 240-те страници, които трябва да се попълнят, за да се получат средства от Европейския съюз. Да, дори три страници са много. Не става дума само за това колко е голяма, голям формуляра, а какво състояние са хората. Хората от Евромайдан казваха, ще поискаме средства, но не днес, защото не знаем какво ще стане утре. Невъзможността да се планира действие или да се установи някаква логика на подкрепата е много трудно. Защото един ден едно е валидно, друг друго. На 16 януари, ако си изпомняте, Янукович се опита да прокара закон, сходен на тези в Египет или прокарани от Путин, то забраняват дейността на НПО за няколко дни, даже за една нощ, дейности, които до момента са били законни, стават незаконни. А това са полуките след тази една година. Смятаме, че няма достатъчно гъвкавост на процедурите и нещата са такива, каквито са. Тоест, нашия фонд е стигнал до ръба на гъвкавостта и на баланса между лека процедура и в същото време отговорен подход към ползването на фонда, за да няма измами или злоупотреба със средства. И това ни връща на въпроса на госпожа Льозинг за това откъде знаем на кого да отпускаме средства. Това е свързано и с въпроса на господин Панцери за това как да осигурим синергия и взаимодопълване. Един много силен елемент от този модел е от самия, от първия ден всъщност, да разчитаме на практиката си, един малък екип в Брюксел няма да може да работи добре, ако няма подкрепа от онези, които работят по места от години. От тази отправна точка тръгнахме. Притеснявах се много, дали ще сработят нещата и се оказа, че това е един от най-успешните ни подходи. Използваме делегациите на Европейски съюз посолствата на държавите членки, всички те ни подават информация, свързваме тази информация от трите точки, използваме съществуващия опит, за да направим така, че онези, с които се свързваме, не са случайно попаднали пред нас. Имаме много НПО, които преминават от социална дейност към политическа дейност и те са новопоявили се действащи лица. Това не означава, че те са съвсем нови. Не, чисто и просто променят естеството на работа си към политическа а, позиция. Те са познати в обществото и така могат да получат подкрепа. Основни инструменти на Европейския съюз не можеха да подкрепят такава, такъв преход от НПО дейност към политическа дейност. И ето ние запълваме тази празнина и подкрепяме е, онези части от ландшафта, които преди нямаха. Тоест, запълваме известни пропуски на съществуващи инструменти. Сега за баланса между юга и изтока. Подкрепям казаното от госпожа Фотига. За нас няма проблем тук в разходната ни таблица ще видите, че половината от средствата през изминалата година са отишли за изтока и другата половина за юга. Ние сме организация, която се е съсредоточила върху потребностите на бенефициерите и ние реагираме на заявленията, които се подават. Демокрацията не може да бъде изнасена като стока, можем само да подкрепяме развитието на онези, които искат да развият демокрация. Ако няма заявление за подкрепа, много е трудно да се работи а, по друг начин. И това обяснява защо Алжир не е високо представена а, сред нашите заявки. Много а, заявки се получават оттам. За това Алжир е труден партньор за нас. Можем да направим нещо, но не можем да насилваме хората да подават заявки за подкреп. За Израел и Русия отбелязвам си коментара, разбирам съображенията ви. Фонда започна да обсъжда въпроса за разширяване на географския ни обхватно. Не секретарията решава това, това се решава от управителния съвет, а вие сте представени там, така че е, повдигнете този въпрос по съответна, на съответните нива. И ако мога да кажа за Беларус, е, Беларус е в, е, обхванат от нашата дейност. Там положението е доста трудно повече от 20 години там управлява един и същи диктатор. И е, опозицията е една и съща. Та, в такъв смисъл е много трудно да намерим нови е, лица, активисти в страната. Подкрепяме вече съществуващи групи, но те са добре признати, имат съответната и национална подкрепа, така че ние в е, желанието си да бъдем гъвкави присъстваме там, но нашите, нашите средства не са животоопределящи за тяхното съществуване. В момента се опитваме да установим има ли нови, е, новопоявяващи се активистки. В положението в Украина осложни още повече нашата дейност в Беларус, защото е, тяхното отношение към случващото се в Украина, а пък и с Русия, е общо взето, че те се страхуват да не се изнесе същия проблем и при тях. И сега това, което чуваме там на място, те са още по-малко активни от преди. А що се отнася до поверителността и прозрачността? Комисията вече два пъти направи одит на нашата дейност. Всичко беше идеално. Също така някои от нашите донори бяха поискали институционални проверки. Ние съответно изпълняваме всички е, разпоредби за счетоводно отчитане по бългийските закони. Ние сме частна фундация по бългийското право. Всеки 6 месеца излизаме с подробен доклад за разходите ни пред управителния съвет, затова и толкова често се среща управителния съвет. Не мога да ви кажа колко време ни отнема подготовката на срещите на бюрото. Секретарията почти един месец всъщност отделя за подготвяне на доклада. Но това е невъз... неизбежно, защото трябва да има и прозрачност, и ясен надзор от страна на управителния съвет. Така че има много често е, срещи на е, управителния съвет, както и на изпълнителното бюро. Той надзирава ежедневната ни дейност, прави оглед на плановете и на разходите. Така че имаме и институционален одит и механизъм за мониторинг и надзор. Това е предвидено от съответните структури за управление на фонда. По-малко от 20% сега а, от проектите ни получават статут на малка видимост или поверителност. Това е когато има опасност съответните бенефициенти да а, е, бъдат е, хвърлени в затвора или стигматизирани по някакъв начин. Случая е, се отнася за Сирия. Специално за Сирия се опитваме да оповестяваме възможно най-малко каква подкрепа отказваме. Същото провеждаме като политика и за Египет и за Беларус. Как го правим? Аз лично имам опит от 80-те години, бях млад активист в полската опозиция и използвахме абсолютно същите приеми, които използваме и е, сега. Описани са в много книги, а пък дори и спомени. Не е чак толкова сложно. Та работиме посредством прилагане на вътрешен контрол, вътрешни прегледи, е, а и е, благодарение на доверието, което имаме на активистите, които рискуват живота си, за да продължат дейността си. Винаги сме действали така, когато имаме е, този тип гаранции. Изключително прецизно е, действаме в подхода си и много добре подготвяме дейността си. В такъв случай сигурността на нашите бенефициенти е от първо най-голямо значение и за това съответно пригаждаме и е, процедурите си към този приоритет. Може би не отговорих на всички въпроси, но времето ми не позволява да го направя. Е, обаче съм съгласен с господин Балцери, че ние трябва да работим по ключовете си приоритети. Както казах, е, работим в сътрудничество с всички европейски инструменти, особено инструмента за финансиране на проекти за гражданското общество и демокрацията, но ние, нашия фонд, попълва пропуските там, където е, дейността не може да бъде подкрепена от европейските инструменти, когато има нужда от бързе действие, когато не може да се отпуснат бързо средства или когато подкрепяме нерегистрирани е, активисти. В е, такъв смисъл аз спирам до тук. С удоволствие ще се появя отново пред вас, ако има нужда да отговарям на въпроси, ако ми дадете тази възможност. Много ви благодаря. Благодаря. Изключително изчерпателно беше вашето представяне на дейността на фонда. Благодаря на всички, които участваха в дебата. Една минута приклю... прекъсваме и след това започваме с господин Барзани. Meine Damen und Herren, Председателят, госпожи и господа, откривам повторно заседанието. Моля да ме извините за това, че идвам чак сега, но току-що се състоя среща между двете единствени консервативни партии в света Европейската народна партия и Китайската комунистическа партия. Радвам се, че днес имаме възможност да разговаряме с господин Барзани, председател на съвета за сигурност на региона Иракски Кюрдистан. Добре дошъл, господин Барзани. С интерес ще изслушаме вашето изложение. Оценяваме факта, че се отзовахте на поканата ни днес, поканата ни да обсъдим положението в региона Иракски Кюрдистан и по-точно борбата срещу ислямска държава там. Следваме с голяма загриженост развитието на събитията в Кубани и случващото се с изпратените бойци от Ирак са а, с ИДИЛ. Те могат да минат през Турция, което е важно, за да могат да има достъп до Кобани в бъдеще. И вашите кюрдски, вие имате отговорност към вашите кюрдски при приятели в Кубани, но също и това, което направихте за защита на езитите и в други части на света. Вие поехте своята отговорност. Ние знаем колко трудно е положението, колко колко сложни са тези въпроси на религиозни връжди, етнически междуособици. Между може би можете да ни помогнете сега да получим по-ясна представа, повече информация, така че и ние да можем да изпълняваме своите задачи по предотвратяване или прекратяване на борбата там. Благодаря, благодаря за поканата, господин председател на комисията Брок и уважаеми депутати на комисията по външни работи, дами и господа. Благодаря, че ме поканихте тук да обсъждам въпроса с сигурността в Иракски Кюрдистан и бъдещето на нашата е, народ. Сега има сериозни безпокойства за сигурността в Близкия изток и по-нашироко в света. Е, кюрди и мусулмани са невинни е, жертви, избивани масово, обезглавявани в Ирак и Сирия. Всичко това шокира свободния свят. Срещаме се в момент, когато много страни повишиха нивото на е, е, заплаха за сигурността си на най-високо ниво. Ние имаме сериозни предизвикателства и в момента международната общност като че ли не е готова да вземе решителни е, решения в полза на защита на живота на невинните. И именно поради това е, държавата, исламската държава ИДИЛ е, имаше възможност да избие хиляди е, жители, да взема в робство нашите жени. Ние сега се борим не само за съществуването си, това, което правим през последния век, но се борим и за съдбата на свободния свят. Само е, няколко дни е, ние предложихме да изпратиме бойци е, в защита, е, защото предупреждавахме какво ще се случи още през юни, но никой не ни послужа. Тогава ИДИЛ влезе в страната, окупира инсталации, прави... летището, правителствени сгради. Иракската армия абсолютно не беше в състояние да се справи с положението. Ние непрекъснато отправяхме предупреждения. Пет иракски военни дивизии, една полицейска дивизия практически бяха унищожени. Т.е. те изчезнаха, изоставиха позициите си и за часове и дил от терористична организация се превърна в безпредседентна терористична държава. Сега тя притежава тежко въоръжение, артилерия и също така оръжия, които са заграбени от, Сърдия, от Сирия. Те застрашават не само иракски Кюрдистан, но и други страни от света. Те имат е, оръжие и, и възможност да тероризират населението. Хиляди са избити, десетки хиляди е, християни са принуждават да приемат исляма. За дни десетки хиляди семейства станаха жертва и се намират в състояние на хуманитарна криза. През август също бяха, бе взет един голям е, град, където бяха извършени много е, безчинства. Благодарим на Обединените на щатите и на западните страни, че последваха нашия призив за поне въздушна подкрепа, но още много трябва да бъде направено. Съседи, които живеят в тези е, градове от е, години, е, започват да се избиват. Има разстреляни, жените биват изнасилени. Е, Десетки хиляди от нашите съграждани са принудени да бягат в планините. Няма вода, няма е, храна. Мнозина са жертви на подобни е, безчинства и в планините. Това е просто едно, един геноцид срещу изидите. И беше напълно възможно да бъде предсказано това. А, въздушния, е, защитата от въздуха бе доста важна, но има още много какво да се желая. Има, а, е, извършват се без, геноцид, е, етническо а, прочистване. Ние, кюрдите, сме страдали от подобни дейности, включително употреба на химически оръжия. Но борбата срещу тероризма никога няма да може да приключи. И ИДИЛ разполага не само с въоръжение, което трябва да безпокои Запада. Те имат и безпредседентно ниво на финансиране. Те не признават границите и не се колебаят да нападат, когато могат. И ако можем да говорим по-общо, идио използва е, се възползва от 3 до 6 милиона долара на ден от продажбата на петрол. Той получава пари от е, дотации също притежава нападателни оръжия, бори се на няколко фронта. Хиляди борци, включително от европейски страни, отиват в е, Близкия изток, за да се присъединят към тях. Тоест, те са заплаха не само за Кюрдистан, но за всички страни от региона, директна заплаха Та директната заплаха за западните страни също не бива да се пренебрегва, защото в света виждаме прояви на подкрепа за тях. Нашата борба, ние не бива да, да водим тази борба сами. Отговорността трябва да бъде споделена. Иракски Кюрдистан се бие с джихадисти, но също и с терористи от западните страни, от Обединеното кралство, Франция, Германия, Белгия и други. Те идват с намерение да избиват, да ни заплашват. С тях не може да се преговаря. Те не разбират идеите за демокрация, мирно съвместно съществуване, всички ценности, които ние споделяме. Сега нашите бойци са на предната линия в борбата с терористите и които целят да разрушат най-стабилната част от е, района. От една страна на нас ни се казва, че се борим в името на един свободен свят, но от друга страна свободният свят не е готов и няма желание да ни предоставя оборудването, въоръженията, което имаме нужда, за да защитим нашия народ. На 25 октомври трима бра... смели брат пътя бяха убити е, в е, битка с Идил. Е, техните имена на вас не са ви познати, но ние няма да ги забравим. Те бяха жертва на самоубийствен атентат и загубиха живота си, защото нямаха съответното защитно облекло. Те загубиха с живота си, защото западният свят стои и само наблюдава какво се случва при нас. Именно по тази причина загубихме и хиляди от нашите бойци в е, борбата с ИДИЛ и затова сме тук сега. Дами и господа, днес иракски Кюрдистан се бие на три фронта. Първо, борба с тероризма, която продължава. Днес е ИДИЛ, преди беше Ал-Каида, а преди това е Ирак. Последователните режими в е, Ирак използваха химическо оръжие срещу нас и разрушиха хиляди е, селища. Ние се опитваме да защитим своята страна, своята земя и ще продължим да го правим. После бием, водим и финансова борба с правителството в Багдад. Иракското федерално правителство не отпуска оборудване, не обучава нашите е, бойци, без, не спазва конституционалните си задължения. Пешмаргите се казва, че имат задължение да се бият, но те винаги са били пренебрегвани. Ние нямаме бюджет, няма бюджет за гражданската ни администрация от февруари тази година, а нашите бойци продължават да се бият без да им бъде заплатено от е, страна на иракското правителство. Правим каквото можем, но нашите средства са ограничени и а, е, пешмергите не, не се снабдяват с е, оръжие от никъде, от Международната коалиция срещу ИДИО от никъде. Един и половина милиона са бежанците, християни, кюрди, араби, това силно ни затруднява. Ние се опитваме да предоставим а, е, гостоприемство, но нямаме никаква финансова подкрепа от правителството на Ирак. Освен това, федералното правителство упражнява натиск над а, е, Запада против а, е, изпращането на помощи директно при нас. Те искат те да бъдат изпращани в Багдад, а това а, означава забавяне, което от своя страна означава загуба на живот. И третата война, която ние водим, е борба за това европейците и свободния свят да ни подкрепят в по-голяма степен. Ние не можем да се борим само с най-простите автомати, които имаме. Ние нямаме достатъчно оръжие, нямаме елементарни въоръжения срещу за защита. Иди разполага с тежка артилерия, а Кюрдистан не може да има такава, така ни беше казано от правителството. Трябва да се преосмисли тази политика. От европейските страни е, има даряване на средства, те също така отпускат амуниции, но ние не можем да се справим с е, бойците, които се подкрепят от, е, с хиляди, милиони долари от света и много сериозно въоръжение. Освен това, е, ние единствени сме отговорни за, регион, за сигурността на регионално ниво. Мнозина от нашите бойци загинаха в борбата с предходния режим – през 2003 година ние бяхме отговорни за потушаване на насилията. През 2006 година бяхме въвлечени в гражданска война. Не може Ирак да не си поема е, отговорността и заради политически разногласия Багдад да не по поема задължения за въоръжение на нашите бойци. Те трябва да поемат всичките свои задължения за финансиране, включително и на регионалното правителство. Ние искаме да постигнем мир по демократичен път, но не можем да продължаваме по този начин. Вече нееднократно сме доказали, че кюрдите са разумни, конструктивни, стремят се да се постигне мир, а разрушението, хаоса, насилието в Ирак не са в интереса на иракски Кюрдистан. Ние искаме да има стабилност, а международния тероризъм трябва да получи своя отговор на международно ниво. Сега е времето Европейският съюз да поеме лидерство и да поеме и по-голяма по-големи ангажименти за нас. Ние имаме дълг, дълг своя, нашия дълг е да защитим демокрацията и свободата, но свободният свят трябва да ни осигури и подкрепа. Дами и господа, е, Иракски Кюрдистан с гордост е, защитава своята свобода, но Европейският съюз трябва да работи заедно с нас за формулиране на стратегия за борба с тероризма, така че той да не се пренесе тук, в вашите столици. Ние защитаваме не само кюрдите, но още милиони етнически общности. Ние сме убежище за бягащите от преследване от Ирак и Сирия. Ние сме лъчна надежда за милиони други. Ние в момента нашите бойци отиват в Кубани е, в подкрепа на нашите братя и сестри, които се борят там нашето правителство и институции имат представители на най-различни етнически и религиозни общности. Това е факт от е, стотици години при нас. Нашият опит е, се базира на съвместно съществуване на уважаване на човешките права. Ние не застращаваме мира. Напротив, ние сме един оазис на мир и стабилност в един е, район на хаос. И затова искам да се възползвам от възможността да изразя нашата благодарност пред Европейския съюз и неговите страни членки за хуманитарната подкрепа за хилядите, които търсят е, подслони храна при нас. Ние е, считаме, че бъдещето ще донесе е, повече надежда, гледаме с оптимизъм и очакваме от Европейския съюз повече подкрепа и ангажимент. Благодаря ви за възможността да говоря пред вас днес и сега с удоволствие ще отговоря на всички въпроси. Благодаря. Пейон. Oui, merci. Господин Пейон. La franchise... Euh, Благодаря. Вие е, се изказахте доста е, тежко към мъжна... Е, с тежки думи за международната общност, че те не спазват своите задължения, а също и за федералното правителство на Ирак, което не ви предоставя средства за борба. Искам да ви задам три въпроса, които са от една страна вътрешни, но имат отношение към общата среда. Първо, е, борбата с ИДИЛ е, вече причини е, съществени стратегически промени в региона. Какво е вашето отношение в момента с Турция? която е, подкрепя кюрдските борци в момента, също и с Иран. Има ли някакви еволюции във вашите представи за отношенията ви с тези страни? Второ, е, господин Барзани, председател е, е поискал референдум за независимост на иракски Кюрдистан. Как вие виждате този въпрос? И трето, в момента там на място са разположени бойците Пешмерга. Какви са взаимоотношенията им с останалите бойци? Какво ви кара също така да бъдете оптимист, както вие казахте? Merci, Monsieur le Président. Merci pour euh, cette Благодаря, благодаря за конкретните ви думи, които очертаха и размера на проблемите. Що се отнася до пешмергите? Как, как, каква е бройката? Как, как се съотнасят те с броя бойци на ИДИЛ? После, вие имате опит на място. Какви е, разузнавателни е, средства използвате? Какви възможности имате да провеждате разузнаване там? И вие казахте, че западния свят и е Европейския съюз подкрепя с известни средства вашите е, бойци, в е, кои области смятате, че имате нужда от е, допълнителна подкрепа? Доста тежки бяха думите ви, действително, но смятате ли, че има нужда от повече подкрепа по въздух Имате ли необходимото обучение също да използвате въоръжение, ако то бъде предоставено? Uh, uh, Господин Танък, благодаря господин председател. Тук съм седнал господин Барзани. Приветствам ви с добре дошъл от, групата на, от името на групата на ЕКАРЕ, качеството си на нейн координатор. Приветствам също и коража ви в борбата срещу бойците на Ислямска държава, които са голяма заплаха за сигурността както на вашия регион, така и на Близкия изток, а защо не и за сигурността в световен мащаб. Възможно е Ислямска държава да е извършила и престъпления срещу човечеството, да е извършила геноцид срещу езидите. Ще призова ООН и всички компетентни органи да проведат пълно разследване на тези деяния. Приветствам закъснялото споразумение с Турция, която позволи на вашите бойци пешмергите да навлязат в Кубани, Доколкото знам, те сега се борят рамо до рамо с отрядите за народна самоотбрана и подпомагат Съединените щати, които извършват въздушни нападения върху региона. В момента се водят мирни преговори между Анкара и господин Ачалан. Как оценявате тези разговори, като се има предвид фактът, че Турция доста дълго време не разрешаваше ваши бойци свободно да преминат нейната граница с Сирия. ПКК е квалифицирана като терористична организация. Какво смятате и по този въпрос? В британската преса се пише много за държави като Катар, които напълно преустановиха финансирането на джихадистки групировки, но възможно е част от това финансиране да е било пренасочено към ислямска държава. Според мен, вашата общност заслужава пълната ни подкрепа в Багдад в момента има ново правителство. Да се надяваме, че то ще приложи наистина един приобщаващ подход, че ще работи с всички общности в Ирак и че ще предостави и финансовата подкрепа, от която наистина се нуждае вашето правителство, на която вашето правителство има пълно право. Благодаря ви още веднъж, че се отзовахте на поканата ви. Пожелавам ви успех при посещението ви тук в Брюксел. Thank you, Chair. Благодаря, господин председател, госпожа Скаки. Благодаря, господин Барзани, че се отзовахте на поканата ни в този момент, който е труден, както за вашия регион, така и за цялата международна общност. Опасявам се, че Близкият изток вече от доста дълго време страда от иллюзията, че най-малкият му враг е негов приятел. Каква е ролята според вас на Ислямска република Иран в борбата срещу Ислямска държава? Какво е въздействието на Ислямска република Иран върху Ирак? Можете ли да ни кажете нещо и за напредъка в рамките на мирните преговори между вашата общност и Турция? Госпожа Лезинг. Благодаря. Благодаря на господин Барзани. Тук в Европейския парламент всички сме на мнение, че противопоставянето срещу ужасяващите действия на Ислямска държава, срещу тази фашистска организация, трябва да продължи, трябва да се води по-активно. Каква оценка давате на ПКК? Какво смятате във връзка с искането Турция да отвори границите си и за бойци от ПКК? ПКК изигра голяма роля при спасяването на езидите. Тази организация продължава да играе и значителна роля при защитата на Оджава. ще се обявите ли за доставки от страна на Западна Европа на оръжия за отрядите за народна самоотбрана? Ще се обявите ли за доставки на оръжие и за тези сили? Какво е вашето мнение за плановете за установяването на буферна зона от страна на Турция в Роджава? Говорихте за разполагането на пешмерги в Роджава и в Кобане. Конкретен въпрос разполагането на тези бойци конкретно условие ли бе, конкретно условие във връзка с самоотбраната на Роджава? Още един въпрос. В рамките на този конфликт на отбраната срещу фашистската групировка Ислямска държава, каква е според вас ролята на Асад? Би ли могъл той да влезе в ролята на ваш съюзник в тази борба? Или по-скоро заставате на страната на Запада, който се обявява за свалянето на режима на Асад? Uh, uh, uh, господин Смит, благодаря господин председател, господин Барзани. Нека и аз на свой ред ви приветствам с добре дошъл на нашето заседание. Напълно съм съгласен с колегите, които заявиха нашата подкрепа за вас. Ще се спра върху два коментара, които направихте. Изрично Упоменахте, че приходите на Ислямска държава от търговия с нефт са 3 до 6 милиона щатски долара на ден. Можем ли да направим нещо, за да ограничим тези суми? Много по-важно от финансите, с които разполага Ислямска държава, е фактът, че те й дават оперативна независимост. Какво можем да направим, за да ограничим и това? Може, например, да ограничим вноса от някои конкретни рафинери. Благодарни сме ви за вашата работа. Мисля, че трябва да поговорим обаче и за статута на ПКК и отношенията ви с Турция, както каза господин Танък. Федералното правителство в Ирак замрази много голяма част от бюджета ви, което поставя вашето правителство, кюртското регионално правителство, в много затруднено положение. Какво можем да направим, за да ви помогнем? Говоря не за доставки на оръжие, а за финансиране на оперативната ви дейност. Мистер the floor is yours. Председателя, благодаря. Господин Барзани, имате думата. Благодаря. Ще се опитам да отговоря колкото се може по-точно на всички въпроси. По въпроса дали има някои промени в исканията ни и за ролята на Турция, за това, което очакваме от турската страна. Нуждаем се от подкрепа в тази война. Нуждаем се от тежко оборудване. Не упоменах подробности, но упоменах, че са ни необходими по-високо развити оръжия, за да можем да наделеем над врага. Врагът ни получава използва извинете, оръжия на иракската и сирийската армия. Когато за първ път се сблъска с пешмергите, той бе много по-добре организиран започна да се бори срещу кюрдите, използвайки иракски и сирийски оръжия, много по-високо развити от нашите. Ислямска държава разполага с ракети, с бронирани превозни средства, с боеприпаси и много друго военно оборудване много по-високо развито от онова на пешмергите. Нашето оборудване е в недостатъчни количества и устаряло. А ислямската държава се ползва с оръжие, което е завзела от бившия иракски режим. Вместо да подпомага кюрдите, иракското правителство дори не им позволи да получи оръжие. Когато изискваме тежко оборудване, става дума за тежка артилерия, за танкове, за бронирани превозни средства и други. Така пешмергите ще могат да разполагат с необходимата боева мощ. Необходими са ни също така и хеликоптери, за да можем да евакуираме местното население, да го транспортираме до болници. А що се отнася до Турция, очаквахме, надявахме се, че Турция ще изиграе много по-значима роля при подпомагането на пешмергите и съюзниците, коалицията срещу ислямска държава. По време на президентските избори Ислямска държава взе няколко турски граждани за заложници. Тогава бе ясно, че Турция ще има известни колебания във връзка с участието си в този конфликт. Но ние се надявахме, продължаваме да се надяваме, че Турция ще прояви готовност да изиграе много по-активна роля. За предложения референдум за независимост. Провеждането на този референдум е сред право на кюрдската общност. Трябва да знаем какво е мнението на тази общност, как иска да продължи да живее тя в бъдеще. В парламента бе внесено предложение за провеждането на референдум, което бе прието. В момента се подготвя референдумът. Провеждането на референдум няма нищо общо с евентуалните негови резултати. Просто искаме той да се проведе, така че светът да знае какво иска кюртската общност, как смята да организира бъдещето си. Мисля, че зададохте въпрос за това дали пешмергите имат връзки с Кюрдската демократическа партия и Патриотичния съюз на Кюрдистан. Министърът на пешмергите е онзи, който упражнява контрол върху всички оръжия, който урежда отношенията с съюзниците, независимо от политическата принадлежност на тези бойци или от происхода им. Много сериозно обмисляме създаването на свои въоръжени сили – но това е един труден и дълъг процес на преход, който обаче със сигурност в един момент ще стигне до своя край. По въпроса за числеността на пешмергите, не са толкова много. Въоръжените пешмерги в Кюрдистан са около 150 000. Не всички от тях са достатъчно млади, за да могат да се бият на фронта. Онези, които се сражават в момента, са между 40 и 60 хиляди, в зависимост от това колко бойци са необходими на фронта. Общият им брой, както вече казах, е около 150 хиляди. Каква е числеността на бойците на Ислямска държава? Нека ясно заявя. Унези, които са готови да умрат за ислямска държава на бойното поле, може би не са толкова много, но са многобройни унези, които подкрепят тази групировка. Това са около 40 000 души. Около 18 000 в момента се сражават в Ирак, а около 20 000 в Сирия. Освен тях има и други сили, които подкрепят ислямска държава в отделните райони от страна на Ислямска държава има не малко хора, които носят оръжие, бият се от нейно име и я подкрепят. Много повече са от пешмергите. Увеличава се броят на бойците на Ислямска държава, тъй като групировката има повече време, повече възможности за набиране на бойци. Тя разполага и с повече финансови средства за това набиране, с повече финансови средства, с които да манипулира потенциални свои бойци. За съжаление и немалко хора от различни части на света пристигат на място, за да се присъединят към Ислямска държава. Не е намалял броят на бойците на Ислямска държава, дори напротив, увеличил се. Запознати сме с обстановката в Кюрдистан, запознати сме с топографията. Както казахте, това може да е предимство за нас, но имаме и политически проблем пешмергите, кюрските бойци могат да се борят единствено в региона на Кюрдистан. То е сред нашите приоритети. А в другите части на страната има проблеми деликатни от политическа гледна точка. Ако нашите бойци излязат извън територията на Кюрдистан, то е вероятно местното население в тези райони извън Кюрдистан да не е много добре настроено към нас. Вероятно е за нашите бойци да е много трудно да завземат тези райони. Ако ги завземат, това вероятно ще се изтълкува като амбиция от страна на кюрдите да завземат територии извън своята. Ние нямаме такива амбиции. Отстояваме единствено своята територия. Но искаме да сме част от една по-широка коалиция за борба срещу ислямска държава и тероризма в световен мащаб. За целта обаче се нуждаем от помощ. Сухопътните войски са онези, които ще спечелят битката срещу ислямска държава. Разбира се, необходими са и въздушните нападения, за които сме благодарни на международната коалиция. Но ще спечелим войната не по линията на тези нападения. За съжаление, за момента сред сухопътните войски само пешмергите успяха да отблъснат ислямска държава и да извоюват обратно за взети от нея територии. Има много голяма необходимост от разполагането на сухопътни войски в други части на Ирак, както и в Сирия. Не трябва да даваме възможност на ислямска държава да се преорганизира, да се прегрупира, да набира допълнителни бойци и да води сражения и в бъдеще. Не трябва да позволяваме на ислямска държава да се чувства сигурна. По въпроса за обучението. Да, нуждаем се от обучение – Казах, че се нуждаем от по-високо развити оръжия, но нерядко се твърди, че нямаме достатъчен опит, че не сме обучени да ползваме такива оръжия. И това е вярно. Затова сега трябва да бъдат обучени наши бойци. Така след 6 месеца, след година, те ще могат да ползват по-високо развити оръжия, ако има воля да ни се предоставят такива. Ако обаче продължава да се твърди спрямо кюрдите, че нямат достатъчен опит за да боравят с такива оръжия, без да се прави нищо, то ние никога няма да придобием такъв опит. Трябва сега да се започне с обучението на наши бойци, за да могат те да боравят с по-високо развити оръжия, когато това е необходимо. За момента ние най-успешно отблъскваме атаките на Ислямска държава. Няма смисъл да се предоставят оръжия на онези, които не се борят срещу ислямска държава. Наистина се нуждаем от обучение, нуждаем се от подкрепа, нуждаем се от по-високо развити оръжия. Трябва и да знаем и как да боравим с тях. ПКК. За мирните преговори между турците и ПКК имаше много въпроси. За това ще се опитам да ги обединя. Ние в правителството на Кюрдистански Ирак ясно заявяваме, че подкрепяме мирния процес в Турция. Смятаме, че този проблем трябва да бъде разрешен мирно посредством преговори. нито едно събитие, каквото и да е то, не би трябвало да промени този метод или тези усилия за разрешаване на проблемите по мирен път. Подкрепяме преговорите, мирните преговори между турците и ПКК и се надяваме, че и двете страни ще дадат всичко от себе си в този процес, за да стигнат до положителни резултати. Uh, we, uh, we Подкрепяме каквато и да е подкрепа, от когото и да е, към хората, които се борят с ислямска държава. Братята ни и сестрите ни, които защитаваха Кобане и се борят срещу ислямска държава, заслужават подкрепата на международната общност, подобно на пешмергите в а, други части на Кюрдистан. Uh, Имаше въпрос за Иран и борбата на Иран срещу ислямска държава. Трябва да кажем, че Иран се обърна към нашето правителство, за да се борим заедно с Ислямска държава. Дадаха ни подкрепа от самото начало. Те имат своето влияние в страната, най-вече в Багдад. Но какъвто и да е съюз срещу Ислямска държава, би трябвало а, да бъде оценен високо. There was another question about uh, the... Имаше друг въпрос за режима на Асад. Това е нещо много интересно. Смятаме, че Ислямска държава и сирийският режим си помагат взаимно. Международната общност искаше свалянето на сирийския режим. Единственият шанс на този режим беше да създаде нещо по-лошо от себе си, така щото международната общност е, ясно е, да няма ясен избор при подкрепата на една от тези варианти. Тоест, Ислямска държава като опозиция накара всички да погледнат е, въпроса и да си зададат друг въпрос, кого подкрепям. В началото международната общност носеше отговорност, т.е. трябваше да понесе отговорност, а не я понесе. Идеята беше да се подкрепи по умерената сирийска опозиция. Според мен има и трети избор. Не режима, не ислямска държава, а умерената сирийска опозиция. Тя трябва да бъде подкрепена от международната общност. Ако Ислямска държава се разраства, защото няма подкрепа за сирийската опозиция, сирийската опозиция никога няма да стане достатъчно силна, за да може да се защити или да успее. И Ислямска държава винаги се е възползвала от това, че може да победи умерената и сирийска опозиция. Смятаме, че за да се помогне на сирийския народ, да се помогне на демокрацията в Сирия, трябва да се разгроми идил. Когато имаме такъв разгром, сирийците ще имат ясен избор и международната общност също ще има по-добър партньор. Uh, in terms of, uh, Що се отнася до финансирането? Идил продава нефт от рефинериите, които завзеха. Освен това отвличат хора, взимат подкупи, набират средства от данъци, които събират. Както и от всички райони, които контролират. Продават пшеница, както и всички от тези стоки, които събират Сирия и Ирак. За да пресъхне тази финансова помощ, изключително важно е да се пресекат всички средства, които идват от отделни лица по цял свят, да се спрат банковите преводи, които отиват в сметките, подкрепещи ИДИЛ. Що се отнася до международните джихадисти или терористите, които се стичат от цял свят, за да се влеят в редиците на ИДИЛ, смятам, че трябва да се окаже по-голям натиск в държавите по происход на тези хора. Трябва да се направи така, че тези лица да не могат да излизат в чужбина, за да се присъединят към ИДИЛ. Също се отнася и за съседните страни, които спомогнаха или поне не попречиха достатъчно сериозно на такива лица да се присъединят към ИДИЛ. Това е важно. От една страна имаме военни операции, от друга страна обаче е важно да се спрат всички тези хора, които идват от чужбина. И да се пресече финансовата помощ, разбира се. Това бяха въпросите. Ако има нов кръг, да, има нов кръг. Много хора са заявили желание. Имате по една минута. Because... Повече няма да записвам, защото мисля, че няма да мога изобщо да продължа. Една минута на следващия оратор. Господин Адактюсон има думата. Благодаря ви, господин Берсани, за това, че ни обяснявате колко тревожно е положението в Киргизстан. Mm-hmm имам въпрос. Той се повдига от християнски лидери в Ирак. Например, част от католическата общност и техният патриарх. Говоря за християнските селища в равнините на Нинова. Те се контролират от ислямска държава. Тези равнини са дом за голямо производство на храни. Кюрдистан зависи от производството на тези храни за собствените си потребности. За следващия сезон нищо не е засято. Обаче. Вашето правителство има причина да освободи тези християнски села, дори с цел оцеляване на нацията. Какво ще кажете за тези възможности за освобождаване на селата? Благодаря. Ана Гомеш има думата. My tribute. Благодаря, господин Бързани. Браво на пешмергите. Те се борят с а, ИДИЛ, както и хората, които се бият в Кобане. Доколкото разбирам, вашето правителство се опитва да събира информация и данни за нарушаването на правата на човека, извършено от ИДИЛ. Доколкото разбирам, искате нещо като признаване или юрисдикция на Международния наказателен съд при вас. Какво може да кажете по въпроса? Аз бих казала, продължавайте в същия дух. След това, част от успеха на Ислямска държава, за да се задържи тя в Ирак, идваше от недоброто функциониране на Ирак и вашето правителство все още е част от това ново иракско правителство. Смятате ли, че трябва да има подобряване на работата на това иракско правителство, за да не се захранва такъв тип разцепление? Може ли Европейския съюз по-ефективно и ефикасно да ви помага? Ние все още, доколкото разбирам, сме в Багдад. Е, смятате ли, че съюзът трябва да дойде при вас, при вашето правителство, за да изградите капацитет във всички сфери? Благодаря. Um, yes, earlier, По-рано се видяхме, господин Бързани. Аз съм новия председател на делегацията за отношение с Ирак. Трябва да поздравя вашите бойци. Показахте, че можете да защитавате правата си. Заложил съм приоритети за делегацията и едно от тях е унищожаването на ислямска държава, както и подкрепата на регионалното правителство. Това са две от три, два от трите ми приоритета. Затова се радвам, че сте тук. А, засегнахте различни теми, но искам да ви попитам как може да ви помогне делегацията и какви са основните три приоритета, а, които сте си заложили по отношение на военната и дипломатическа помощ. Благодаря. Thank you, Mr. Chair. Uh, I would like uh, to ask Mr. Barzani. Господин Ван Бален, а, господин Барзани, Турция. Турция беше приятел на Асад, след това не беше приятел на Асад. Турция се опитва да постигне мирна договорка с ПКК, от друга страна не се и опитва. Турция ви попречи да влезете в Кобане, сега можете да влезете в Кобане. Как да разглеждаме Ердоган и Турция в този конфликт? Подкрепят ли ви? И какво можем да направим ние, за да ги накараме да тръгнат по правилния път? Хаджи Георгио. Thank you, Mr. President. Благодаря. От месеци се питам как и защо толкова бързо напреднаха ислямска държава. От една страна те имат добро въоръжение, от друга страна обаче едва ли щяха да се предвижат толкова бързо, без обществена подкрепа. Какво ще кажете вие по въпроса? Ако им са имали подкрепа, защо? След това нещо за Турция. Какъв е истинска, каква е истинската причина за нежеланието на Турция да направи нещо повече? След това въпрос за ПКК се зададе. Не смятате ли, че те трябва да се отеглят, извинете, трябва да бъдат заличени от листа на терористичните а, организации? Jag ska prata svenska så ni får sätta på lurarna. Да говоря на шведски, така ще ви помоля да си сложите слушалките. Първо искам да ви благодаря за информацията, която ни подадохте. Имам два въпроса. Първо, референдумът. Раджавар, източен Кюрдистан, се обяви за автономен. Казахте, че ще има референдум. Аз съм съгласен. Кюрдите трябва да могат да организират такъв референдум, за да определят бъдещето си. Въпросът ми е следния. Възможно ли е Ирак да остане федерална държава, дори Сирия? Може ли да останат такива държави или това ще пречи на мирния процес в Близкия изток? Това е първият ми въпрос. Вторият ми въпрос е свързан с обедненият уран той евентуално би могъл да се използва в бъдещи действия в тази война. Най-вероятно знаете, че това би имало ужасни последствия за хората. Виждали сме го в войната в Ирака, където бе използван обеднен уран. И знам, че ген... Общо събрание на ООН е включил тази точка в дневния си ред. Van Nicke. Uh, next week I am going to Syria and... Следващата седмица ще бъда в Сирия, ще се срещна с Башир Асад. Какво мога да направя, за да помогна на Кюрдистан? Yes. Thank you, Chairman. Mr. Barzani. Благодаря, председател, господин Барзани. Ето ме. First, I like to extend my... На първо място искам да ви кажа добре дошъл в Европейския парламент. Възхищавам се на борбата ви за свобода и независимост. Два кратки въпроса ще ви задам. Преди няколко седмици тук пред нас беше турския министр по европейски въпроси. Той призна публично, че Турция е сключила сделка с терористите от ИДИЛ, които са, за, за да могат да си разменят а, заложници. Знаем в същото време, че западните държави отричат да поддържат контакти с терористи и затова плащат висока цена. Как ще коментирате това? И още нещо. Споменихте границите на така наречения Кюрдистан. Диарбекир и района около Диарбекир част ли е от е, държавата Кюрдистан? You, uh, also... Благодаря. Добре дошъл, господин Бързани. Благодаря за изчерпателната информация за трудностите, при които е изправен вашия народ. Изключително важно е, както казахте и вие, тази битка да бъде световна битка срещу ИДИЛ, а не да бъде битка на Запада срещу мусулманския свят. Говорихте за борбата срещу тероризма и за това, че се борите с него вече над 100 години. Кога виждате края на дългото страдание на кюрския народ, за да няма повече тероризъм? Регионалните управители ще започнат ли борба с ИДИЛ и как може да попречим на вливането на нови бойци в редиците на ИДИЛ, които пристигат от чужбина. Говорихте също така за обучение заради модерните въоръжения. До кога смятате, че ще се води тази война или тази битка? И накрая, тези бежанци, които са милиони и половина, каква е спешната помощ, от която имате нужда, за да окажете вие помощ на тези бежанци? Благодаря. Господин Бощинаро. Благодаря председател, господин Бързани. Аз много искам да ви благодаря за прагматичния подход е, и послание, което отправихте към нас. Европа в крайно време да остави назад табутата, клишетата, утопиите, които ни вкараха в кризата, в която се намираме сега. Ясно е, че Европа трябва да преразгледа стратегията си, ако въобще има такава. Какво според вас трябва да заложи Европа в новата си стратегия за този фундаментален район за нас? След това споменахте ролята на Сирия и Иран, борбата срещу ислямска държава и решаването на кризата. Какво е бъдещето на кюрския народ, според вас, в региона? Имайки предвид сложността на темата и това, че 4 важни държави в района трябва да вземат а, това решение. Какво е вашето виждане и вашата оценка за бъдещето? Благодаря господин Барзаник, аз господин Фрънт, за това, че ни обрисувахте общата картина. Имам въпрос. Битките около Кобане вече текат месеци наред. Как 140 пешмерги, ако наистина са толкова, биха могли да разрешат битката и да наклонят везните на друга страна, а не се превръщат просто в пушечно месо за отсрещната страна. little bit less than one minute each.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 Благодаря ви за борбата и за, пред... за представянето на ситуацията. Вашия народ действително е единен в миналото. Вие обявихте, че искате да бъдете и независими. Това, разбира се, е неотменно право на кюртския народ. Продължавате ли да се обявявате за независимост и при какви условия? От няколко месеца е, Багдад прекрати е, финансиране а петрола в края на кращата принадлежи на всички иракси. Но а, е, това създаде затруднения с ликвиди... ликвидността. Вие не можете да плащате на чиновниците си, доколкото разбираме. И ако трябва да е, се възползвате от петролните ресурси във вашия регион. Може ли да ни кажете какви е, споразумения сте подписали за е, защита и използване на петролните съоръжения във вашия регион? Okay. I had many questions. I, I tried to be precise. Доста въпроси. Ще се опитам да бъда и точен и е, кратък, но така е, бъдете толерантни, ако се наложи да говоря по-дълго. Що се отнася до е, това, кои селища още са под контрол на ислямска държава? Някои от тях вече са освободени един град се цитира, също Баршика евентуално ще бъде освободен. Има други каракуши, други малки е, селища, но те са много е, близо до основния център на Ислямска държава и хората едва ли ще се върнат там, защото ще бъдат под директния обстрел на артилерията от Мусол. Така че много от тези селища, тъй като са твърде близко до, до центъра на бойните действия, едва ли ще видят обитателите си да се връщат от, отново, докато не се освободи изцяло Мусул от борците на ислямска държава. Та, едва ли, едва ли гражданското население ще се върне там. Това ще бъде много трудно, защото те ще са жертва на ежедневни атаки, обстрел от, е, особено от е, артилерийски обстрел. Никой не може да живее спокойно там. Та в Въпросът е по-скоро какъв е плана за освобождаване на Мусул, за да бъде по-спокойна цялата област. Защо успя и Ислямска държава? Няколко въпроса така да се въртяха около тази тема. Действително, не идил създаде тази война. Всъщност става дума за последствия от погрешни политики, водени в Багдад. Идил е резултат от по-голям, един по-голям политически проблем, Тоест, то е последствието, то е резултата, а не източника на проблема. Ако политическата ситуация в е, Багдад приобщаваше сунитите, шиитите, кюрдите, ако нямаше е, разделения, религиозни, е, така да се каже, правителства с религиозна ориентация и армии също така, народът нямаше да има основания да подкрепя идил срещу Багда, режима в Багдад. И нямаше да има толкова корупция, колкото има в момента. Защото предходният иракски режим не бе в състояние да установи една успешна политическа система и да изгради успешна и силна армия. Така че отново мога да кажа, причината за успеха на ИДИО е, че е, твърде много хора, които не заставаха зад ислямска държава, дори не им симпатизираха, но бяха против е, режима в е, Багдад. Те го мразаха толкова много, че бяха готови да се присъединят към коя да е сила, която възстава срещу този режим. И за да се реши този проблем, трябва да се е, оправи политическата система в Ирак. Не може да се е, продължава по този начин военно, може би ще се справим с ислямска държава, но нещата не могат да продължават. Ние имахме сходни проблеми преди ИДИЛ. Тогава беше Алкаида, след това ще се появят други. Тоест, трябва да направим така, че тези проблемни политики, грешни политики да не създават такива е, организации като ИДИЛ, да не настройват хората срещу правителството а какво може да направи директно Европейския съюз. В военно отношение те могат да ни подкрепят, могат да ни подкрепят в финансово отношение, могат да ни подкрепят политически. В военно отношение е важно да имаме взаимоотношения с правителството на Иракски и Кюрдистан. Няма смисъл само да се правят прова, проверки защо, защо Багдад ще настоява да прави проверки на амуниции и оръжия, които ще бъдат използвани след, срещу терористични организации, след като те до този момент не са в състояние да се справят с тези терористични организации? Ние сме тези, които се бием и които побеждаваме. И вместо да ни подкрепят, не е редно да ни бъдат лишавани от тези директни доставки на оръжие от Европейския съюз. А в политическо отношение имаме нужда от подкрепа за Кюрдистан. Кюрдистан е оазис на стабилността и сигурността. А ние също сме и основен компонент на сближаването на общностите на хора с различен происход, включително с различна религия. Ние трябва да имаме подкрепа, за да развиваме подобна политика. Трябва да помогнете на Кюрдистан да се наложи като още по-успешен модел в Близкия изток, който като цяло е, е в хаос модела на Кюрдистан трябва да бъде подкрепен. Кюрдистан не трябва да бъде изоставен. Ние имаме нужда и от финансова подкрепа, защото освен проблемите, които имаме с своите хора, сега ще получим бюджет от Богат, Багдад, но над милион и половина бежанци се стичат при нас и без средства регионалното киртско правителство не може да подкрепя тези хора, особено с наближаването на зимата. Тези беженски лагери е, стават все по-трудни за обитаване в тези тежки условия, така че надяваме се, че ще има принос и то много по-щедър принос от Европейската общност от този до сега. Това са всъщност трите основни е, линии на подкрепа военна, политическа и финансова. А освен това се надяваме, че европейското е, лидерство ще бъде много важно за оказването на подкрепа на Кюрдистан. За Турция аз не мога да се изказвам от тяхно име. Те си имат своята политика, те са наш съсед. Ние може би не сме съгласни с много от тяхните политики, но от това, което ни казват, те не могат да осъществят подкрепа, която очакваме по причините, които обясних. Имали са заложници от една страна, имаше и президентски избори. И сега се надяваме, че Турция ще се задейства и ще отпусне много повече помощ в борбата с тероризма. Повече от това нямам какво да кажа от тяхно име. Не мога да обясня защо постъпват така, както постъпват. а, ПКК, дали да бъде извадена от списъка с терористичните организации. Ние лично никога не признавахме, че ПКК е терористична организация. В такъв смисъл не сме и за това тя да остава в този списък. Референдума. Дали е, той ще допринесе за обединяване на страната. Нека да бъде откровен, а не дипломатичен. Ако гледаме историята на Ирак, тя е била страна, която никога не е царяла стабилност или мир, нито в нея самата, нито в съседните страни. И да се настоява, да, да правиме, да се действа в същия дух, да настояваме за същите мерки, ще, се, ще получим същите резултати. В Ирак няма доверие между сунитите, шиитите, кюрдите. Трябва да се намери някаква обща основа за тези е, националности да живеят е, заедно в една страна. А това няма да стане, ако не съществуват достатъчно гаранции, че никоя общност няма да бъде пренебрегвана и е, потискана от останалите. Ние, кюрдите, бяхме подложени на е, убийства, химически оръжия, депортации, всичко това не се забравя толкова лесно. Как можем да бъдем сигурни в бъдещето на нашия народ, ако няма гаранции, че подобни насилия няма да се случат и в бъдеще? Федерализма опитахме се, но и федерализма не сработи. Е, имаше гаранции, но режима в Багдад не ги прилагаше, не прилагаше идеята за федерализъм. Конфедерация би могло да бъде друго решение. Е, кюрдите, а и всички останали националности трябва да се чувстват в безопасност, трябва да са сигурни, че бъдещето им осигурява безопасност и за тях и за децата им, а и за останалите националности. на господин депутата, който ще е, пътува в Сирия. Мисля, че един въпрос е важно да им се зададе и това ще е достатъчно. Защо кюрдите все още не се признават за граждани на Сирия? Те живеят в Сирия, те са живели там от векове. Части от Кюрдистан принадлежат на Сирия. Защо? Защо кюрдите не се признават за граждани с равни права в Сирия. Ако Сирия иска да ги подкрепя, те трябва първо да се отнасят равноправно с тях, така както се отнасят с всички други свои граждани. Благодаря. Кюрдистан. Дярбекир дали е част от нея? Кюрдистан е, се простира в е, няколко страни. Става дума за една много голяма площ. Е, областите, където живеят кюрди, са били често разделяни на различни е, е, в различни държави. Сега имаме Кюрдистанска област в Турция, в Ирак и в Сирия. Разбираме колко е чувствителен въпроса. Разбираме, че всяка област има своите характеристики. Ние не искаме да се намесваме в други страни, но кюрдите навсякъде по света подкрепят идеята, че всяка от тези страни трябва да реши каква система а, иска да има. Така че е, независим е, движението за независим Кюрдистан не е единственото. Има и много други е, движения, има различни тежнения в различните страни. И се надяваме, че вие сте готови да подкрепите исканията на кюрдите в тези съответни страни. Okay, well, I don't know if I... Uh, in terms of, there was a question about how many Peshmergas went to Kobani. I, I... Въпрос колко пешмерги има в Кубани? Ние бяхме готови да изпратим повече бойци в Кобани, но на базата на искането на защитниците на Кобани, те лично ни казаха, че не искат борци, искат само артилерия и тежко въоръжение. Т.е. ние направихме съответния избор и броя на хората, които са изпратени там, са на базата на искането от е, хората от Кубани. Ние продължаваме, нашето регионално правителство е готово да прати още бойци. Независимостта дали е наша цел, независимостта е, е, право дадено от Бога на всеки народ, включително и на кюрдите. Каквото е добро за всеки е добро и за кюрдите. Ако всеки, ако има хора, които е, доброволно са готови да се откажат от е, независимостта си, нека те да призовават кюрдите да нямат е, независимост. Но ако независимостта е добра за останалите, тя е добра и за кюрдите. Ние искаме да бъдем равноправни, да живеем в хармония и в мир, е, толкова колкото и всяка останала, всички останали нации Разбираме колко е деликатен въпроса и за това ще направим референдум, за да чуете нашия народ, не политиците, не лидерите, да чуете какво казват хората, от какво имат нужда и смятам, че те заслужават да бъдат е, подкрепени. Може би имаше и други въпроси, но смятам, че времето изтече. Ще спра до тук. Може би има неща, за които съм забравил да спомена. Председателят, някой особено нещастен ли е поради това? Не. Нека тогава благодарим на господин Барзани. And I think, uh, that, uh... There's a lot of support for your cause to defend. Мисля, че вашата кауза, защитата на вашия регион, на вашата общност и на други общности се ползва с широка подкрепа тук. Да се надяваме, че в бъдеще ще ви бъдат гарантирани по-добри условия и че ще се прилагат принципите на правовата държава. Благодаря ви и довиждане. Приветствам с добре дошли представители на общността на езидите в Германия. Изброяват се имената. Нека засвидетелствам и на вас категоричната подкрепа, която сме готови да окажем на вашата общност в този така труден за нея момент. Благодаря ви за посещението ви тук. С това приключваме обсъжданията по тази точка от дневния ред. Преминаваме към следващата изборите в Тунис. Според мен тези избори бяха от много голямо значение. Те показаха, че е възможно да се постигнат решения, които разкриват перспективи за бъдещето. Смятам, че и Европейският съюз до известна степен изигра положителна роля. Положителна роля изигра най-вече Франция, Резултатите от тези избори са важни във връзка с социалното, политическото и економическото развитие на страната. Много експерти твърдят, че такова развитие е възможно единствено защото в Тунис има средна класа. Специално благодаря на господин Галер, който през изминалите години положи големи усилия за насърчаването на процеса, например в качеството си на наблюдател на изборите в рамките на мисия за дългосрочно наблюдение. Той бе ръководител на мисията на Европейския съюз за наблюдение на изборите в Тунис.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 според мен, нашата мисия до голяма степен допринесе за подкрепенето на изборния процес от наша страна. Първо ще дам думата на господин Галер, а след това дум на господин Панцери, който бе ръководител на наша делегация в региона. Михаил Галер. Благодаря, уважаеми колеги. Нашата седемчленна делегация работи в рамките на мисия за краткосрочно наблюдение на изборите в Тунис, които се проведоха на 26 октомври. В нея участваха колегите Панцери, Ороско, Вержиам, Себастиам, Касталдом и Бей. Бихте ли могли да продължите разговора си извън залата, тъй като тук се обсъждат други теми? В момента говорим за Тунис, а не по предходната точка. Много бих се радвала, ако продължите разговора си навън. Благодаря. Ако погледнем какво е положението в арабския свят, то можем да сме изключително удовлетворени от случващото се в Тунис. Изборите се проведоха три години след първите подобни избори. Тунизийската страна имаше по-различна представа за процеса. Целта бе в рамките на една година да се изготви и приеме новата конституция. Бяха необходими три години. Конституцията бе приета по силата на консенсус, бе прият един съвременен текст, който поставя акцент основно върху гражданската държава, тази конституция именно даде и възможност за провеждането на изборите на 26 октомври, които не бяха бойкотирани от никого. В изборите участваха всички, които пожелаха да участват. Що се отнася до изборния процес, установихме, че както подготовката, така и провеждането на изборите бяха извършени коректно в съответствие с действащите правила. Заявих спрямо тунизийската преса, че забележителният факт във връзка с тези избори бе, че нямаше нищо забележително. Като цяло процесът протече много гладко, нещо, което не очаквахме преди това. Имаше общи избирателни листи на тези избори. На миналите избори имаше две такива листи. Една с свободно, доброволно издигналите кандидатурите си и още една листа През 2011 година избирателите бяха 4,3 милиона, а през тази година Централната избирателна комисия направи всичко възможно, за да мотивира гражданите да се регистрират доброволно. Това доведе до голям успех. Около 1 милион души се регистрираха доброволно в крайна сметка гласуваха 3,1 милиона. От имащите право на глас около 70% се регистрираха, а 60% от тези хора подадоха гласа си. Това според мен не е удовлетворяващо. Би трябвало да поговорим с тунизийската страна за това как може да се повиши избирателната активност. Гражданското общество бе много активно. 14 000 бяха наблюдаващите изборите от тунизийска страна. 2000 бяха международните наблюдатели. Нашата мисия, тъй като бе мисия за дългосрочно наблюдение, бе сред най-важните такива мисии. Имаше още една мисия за дългосрочно наблюдение. Центъра от Катар. Своя мисия разположиха, за наблюдение разположиха и Съединените щати, Организацията на Обединените нации, Африканският съюз и други. Като цяло това бяха обичайните заподозрени всички стигнахме до едно и също заключение, а именно, че изборите бяха проведени коректно. Централната избирателна комисия работи независимо от правителството и свърши чудесна работа. Следва да отбележим също така, че до сегашната управляваща партия се нареди на второ място в класацията. Тя спечели 69 места в парламента. А партията с най-много места е светската партия Нида Тунес. Тя спечели 85 места в парламента. Председателят на тази партия бе им служебен министър-председател. Той се казва Кайт Есепси. На президентските избори на 23 ноември той ще е един от 27-ната кандидати за поста. Първият тур на тези избори ще се проведе на 23 ноември, вторият по всяка вероятност на 28 декември трите управляващи партии бяха до голяма степен санкционирани по време на тези избори. Партията на господин Марзуки спечели само 4 места в парламента. Партията на досегашния председател на парламента има само едно място. Тези резултати могат да се сравнят с резултатите в източна Европа след първите демократично проведени избори. Тогава също бяха санкционирани бившите управляващи партии. Положителен момент е фактът, че имаше много широко приемане на резултатите от изборите в Тунис. Нашата мисия от септември месец насам наблюдава процеса там. Тя се ръководи от колегата Ане Минетебрук. Колегата ще остане в Тунис до президентските избори. Ще присъства и на президентските избори. През месец януари, след като се завърне тук в парламента, ще ни докладвам като цяло Европейският парламент ще продължи да поддържа връзка с компетентните органи в Тунис. Ще продължим контактите си с парламента. Ще продължим да подпомагаме по-нататъчния процес на демократизиране на страната. Как се нарича групата, която председателстващи? Обръщам се към Елмар Брод, но виждам, че той вече не е тук. Става дума за групата за подпомагане на демокрацията и нейният управляващ комитет, който работи и в Тунис. Мисля, че постигнатите резултати са положителни. Трябва да продължим да надграждаме над тях. Може би и други колеги, които бяха в Тунис, биха искали да вземат думата. Благодаря. Господин Панцери е следващият оратор в списъка ми, но не го виждам в залата. Той е ръководител на делегацията за връзки с страните от Магреб. Ще ви дам думата след мъничко. Предстоят президентски избори в Тунис, които ще се проведат на 23 ноември и на 28 декември. Така че през 2015 година ще имаме и други възможности за размяна на мнения. Проведеният там процес може да послужи за пример, ако сравним страната, например, с Тунис, а с Либия, извинете. Първият оратор в списъка ми е госпожа Габриел. Благодаря. Първо искам да поздравя колегите, които участваха в делегацията. Благодаря за тяхната работа, за техните заключения. Искам да започна с това, че сега вече имаме е, доказателства за демокрацията и можем да се радваме от резултатите в изборите. Там имаше прозрачност, имаше спазване на Конституцията и законността. Това се случи след е, разминалата революция. Така се осъществяват и демократичните надежди на гражданите в региона и е, те се отправиха и към урните, следвайки призивите на правителството. Три неща имам да подчертая. Първо, е, имаше е, доброволно записване, с което над 1 милион избиратели в повече се явиха пред урните, което, пред, което доказва, че има демокрация вече действаща в страната. По този начин се появиха и имена на младите и на жените там, което също е в подкрепя на една стабилна демокрация. Въпросът е сега как да подобрим избор, участието в изборите, защото би могло да се очаква и още. Освен това, Искам да подчертая, че правителството там и администрацията показаха, че са в състояние да осъществят едни много сложни дейности в подкрепа на организирането на изборите и това означава, че тяхната държава може да се справи и с всякакви реформи, не само економически за бъдещето на държавата. Също е, голямо предизвикателство там е участието на младежите. Също искам да поздравя и е, доброто, факта, че твърде добре бе прилаган закона за равноправие между половете. Той бе спазван много стрикно или много по-стриктно от преди и сега трябва да се отговори на въпроса как по-активно да се включат жените в политическия живот Смятам, че всичко, което се случва там е много окоръжаващо, но все пак не всичко е постигнато. Сега трябва да мислим каква да е, е политическата система, която не само да осигури стабилност, но и да води държавата в бъдеще и да не създава разделения, които да попречат на реформите. Във всички случаи благодаря на наблюдателите и мисията от Европейския съюз, която даде възможност именно да се очертаят тези измерения на проблемите. Afortunadamente tenemos al благодаря, госпожо Габриел. За щастие, господин Панцери вече е сред нас. Давам му думата. Много се извинявам. Имах изслушване с НПО. Не е моя вината. Аз съм докладчик за правата на човека. Трябваше да ги изслушам. Извинявам се. Благодаря, че ми давате думата сега. Мисля, че господин Галер вече е казал много неща. Прекрасно ръководи нашата делегация която присъстваше за наблюдение на изборите в страната. Вярно е, че тези избори минаха много добре. В сравнение с 2011 година имаше по-малко напрежение, но така ли че имаше по-голяма зрялост по време на тези избори и стана възможност се даде възможност всичко да мине мирно, спокойно, подобно на Украина. Всеки спокойно може да представи програмата си, спазваха се правилата за предизборната кампания. Така че аз съм убеден, че тези избори представляват една превратна точка за Тунис. Извинете, повратна точка за Тунис. И мисля, че трябва да поздравим нашите приятели там и да изпратим положителен сигнал като наблюдатели. Още две кратки неща накрая. Тунис, след това гласуване и след гласуването, което ще има за президент на два тура, всъщност би могла вече да се окаже в края на процеса на демократична стабилизация. Това е изключително важно по два мотива, защото макар, че страната е малка, може да бъде отправна точка за целия регион, но и за общественото мнение в Европа. Защото, както знаете, европейското обществено мнение наблюдаваше с доверие арабската пролет, след това обаче с неудовлетворение. И фактът, че Тунис може да се окаже в края на този процес на преход, може да каже на обществеността, че тези възстания, революции не са били безмислени. Има общества, или едно общество в случая, което може да довърши процеса и да тръгне по определен път. Така че в общественото мнение така може да се породи доверие. И накрая нещо, което не е свързано, но ще го кажа. Европейския съюз не може само да наблюдава избори, които минават добре. Разбира се, минават добре и целият процес на стабилизация. Сега обаче Европейски съюз вече, а, ако иска това да продължи, трябва да даде принос, финансов принос за разрешаване на финансовата криза в Туни, защото това е един от големите проблеми, а, за да може процеса на стабилизация да завърши добре. Благодаря на господин Галер, който беше ръководител на делегацията. Благодаря и на всички останали, които присъстваха. Благодаря. Muchas gracias, señor Panseri. No, no le reñé antes, era simplemente que tenía... Благодаря, господин Панцери. В никакъв случай не исках да ви порицая. Oui, merci. Euh, je ne vais pas répéter ce qu'on dit, mais госпожа Вържия. Няма да повтарям казаното от колегите, до голяма степен съм съгласна с тях. Искам само да подчертая някои неща. Действително, Тунис завърши един етап. Вярно, записаха се 1 милион нови е, избиратели, но резултата от това беше малък по отношение на изборната активност. Но, както каза и Мария е, Габриел, е, това се дължеше на реално отсъствието на млади в изборния процес. Трябва да се действа в това отношение. По отношение на кампанията, тя беше спокойна, даже се коментира, че е била прекалено спокойна. Това също е един момент, който е доста показателен за това какво се случваше там. Кампанията бе водена от двете големи партии, които в края на кращата спечелиха най-много и в един така единствено двупосочен дебат, без да се засягат основни теми, които вълнуват е, обществото в Тунис. Това определи и участието или неучастието на определени слоеве от населението. Като начало дебата ислямисти, не ислямисти, религия, не религия, всъщност затъмни дебата по економическите и социални въпроси и това се отрази на целия изборен процес. Но искам да подчертая също така и факта, че и трябва да много да внимаваме по този въпрос за, за ролята на медиите там е, организацията на медиите и системата не е чак е, оптимална, така да кажа. На трето място са е, в резултатите на партия, която има голямо отношение към работата на медиите. Затова трябва и много да се наблюдава, да се внимава с положението на медиите там. В в страната в момента доминират две големи политически партии и няма много други, които са в състояние да правят голяма политика. Много сложно е да се търси мнозинство по друг начин. Сега, може би по този начин може да се излезе от е, клишетата, но във всички случаи трябва да бъдем бдителни в това отношение на 23 ноември ще се проведат президентски избори и никой не коментира. Тук ми се струва важно, че е, Анна Да не излиза с никакъв кандидат за президентските избори, т.е. политическата игра там ще бъде е, по-сложна. А все пак, за да не бъдем песимисти, е, искам да кажа, че да, определено Тунис е пример за региона. Той е в е, фаза на демократичен преход и всички ни го казаха на място и смятам, че има обяснения за това положение, но можем да продължим да наблюдаваме, да бъдем бдителни, така да мислим за развитието на институциите, за необходимостта от медийна реформа, за реформа на полицията, на съдебната система, а също и за търсенията на гражданското, въжделението на гражданското общество, защото Тунис е една държава, в която гражданското общество в региона е най-добре организирано и ако, то, и ако можаха те да постигнат целите на демокрацията, то се дължеше главно на гражданското общество. Затова трябва да разчитаме на него и трябва да го търсим да бъде обединяващ фактор на всички участници в политическите събития. Благодаря, господин Преда. Е, е, Искам първо да поздравя колегите, които присъстваха на изборите в Тунис. Те са се справили много добре, както каза и е, ръководителя на мисията. Изборите са протекли добре, очевидно не е имало проблеми с организацията. Това е положително. Още през 2011 година нещата се развиваха добре. Тогава също имаше делегация от Европейския парламент. Е, нещата също нямаха проблеми в този момент. И както казаха нашите колеги, е, миналите парламентарните избори бяха първият етап. Сега предстроят президентски избори малко преди коледа и ще видим как след тези президентски избори ще се оформи мнозинството. До тук нещата бяха доста ясно очертани. Аннахда, имаше предимство пред всички други, пред две малки партии. Сега вече се прости с мнозинството си, сега вече се е на преден план изризат други партии. И като че ли се е постигна някакво равновесие между първите две водещи партии Нида, Тунес и Аннахда. Да сега остава да видим какво ще се е, случи, как ще се получи мнозинството, особено ако ни дато не спечелят е, президентските избори. Това е напълно възможно. Защото само преди 6 години имаше огромна разпокъсаност в политическата картина на страната. А сега така се получава една двуполюсна ориентация между Нида, Тунес и Аннахда. И предвид и разнопо... разпокъсаността в парламентарните избори, е вероятно ще бъде трудно да се постигне мнозинство. Сега остава да видим само какво мнозинство ще се очертае около ново спечелилите. Е, да, Тунес в края на краищата е един алианс, доста еклектичен, но все пак те са светска партия. От чисто политическа гледна точка, обаче те са изключително, имат огромно разнообразие вътре в себе си. И след президентските избори ще видим малко по-ясно дали Аннахта ще остане в опозиция или ще влезе в голяма коалиция, както се предполага от някой, за да може да влезе и тя в властта. Остава да видим. Благодаря. El turno del señor Kang. Благодаря, господин Кан. Благодаря, господин председател. Искам и аз на свой ред да поздравя всички колеги, участвали в делегацията. Наистина в Тунис бе постигната промяна много окоръжаващо е, че всички партии признаха резултатите от изборите. Има и още нещо интересно. Партията Енахта, една ислямистка партия, как подхожда тя към положението в Тунис. Можем да използваме тази партия като модел за подхода ни към други ислямски партии в Близкия изток, с които има затруднения. Мисля, че можем да разглеждаме партията Енарта като образец, тъй като тя играе положителна роля в демократичния процес. Бе опоменато, че младите хора не са участвали в достатъчна степен в изборите. Би ми се искало да узнае нещо и за избирателната активност сред жените. Бяха проведени избори, но демокрацията не се свежда единствено до избори. Може ли да кажете нещо и за по-общия демократичен процес на ниво институции? Аз съм новоизбран член на Европейския парламент, затова би ми било интересно да узнае каква по-нататъчна помощ можем да предоставим, за да се установи здраво демокрацията в обществото, така че Тунис да послужи за модел и за другите държави от Близкия изток. Благодаря. Господин Бощинаро е последният записал се за изказване. Съвсем накратко, колеги. Първо, Тунис показва, че постига промяна. След революцията страната запази стабилна обстановка, не успяха да се наложат радикални ислямистки групировки. Изборите протекоха в положителна, спокойна атмосфера. Няма друг сравним процес в други страни от Магреб. Нека отчетем това, вместо постоянно нравоучително да размахваме пръст – Нека отчетем факта, че Тунис се справи изключително добре, като се има предвид напрежението, което цареше в страната. Трябва да отчетем също така, че укрепването на отношенията между Европейския съюз и Тунис е от особено голямо значение тунизийската страна би искала Европейският съюз да проявява по-голяма ангажираност при подпомагането на демократичния процес там. От друга страна, Европейският съюз се нуждае от Тунис, за да затвърди положителното си въздействие, що се отнася до демокрацията върху страните от Магреб. Наистина трябва да активизираме сътрудничеството си с Тунис, Алжир и Марокко така ще можем да окажем положително въздействие и върху други страни в региона. Важно е да се вслушаме в гласа на умерените ислямски сили, да се вслушаме в онези страни от региона, които работеха за справяне с кризата, която обхвана целия регион. Трябва да поговорим и за имуществото на Бен Али, имущество, което е с местоположение в някои държави членки на Европейския съюз. Вместо да продължаваме нравочително да размахваме пръст, нека видим каква е реалността. Имаме ли готовност да работим за справяне с проблема, с активите на Бен Али, които са в някои европейски банки? много, имущество в много голям размер се намира и в Саудитска Арабия. Каква е ролята на Евромет? Според мен в този критичен момент Евромет трябва да изиграе водеща роля с цел стабилизиране на обстановката в региона и проучването на възможности за стабилизирането на силно дестабилизирани държави, като Либия и други. Тези държави се нуждаят от сътрудничество между Европейския съюз и Тунис, между Европейския съюз и унези държави от региона, които в трудни времена се справят много добре. Приветствам тунизийските граждани за това, че се справиха така успешно с тази нелека задача. Нека се получим от тунизийските си приятели, за да знаем какво можем да, можем да направим и в бъдеще. Благодаря. Думата има господин Галер за заключителни думи. Ще отговоря на някои от въпросите, които бяха поставени. Първо, продължаването на сътрудничеството. Постигнате широк консенсус по този въпрос. Има широк консенсус тук в парламента UN... Е програмата за развитие на ООН ни покани за участие в конференция, която ще се проведе в Тунис. Конференцията ще е посветена на въпроса за организирането на политически групи. След като се учреди новоизбраният парламент в Тунис, той ще има нужда от нашата помощ ще трябва да се сформира коалиция, така че за тунизийската страна ще бъде интересно да знае каква помощ може да й предоставим в това отношение. Избирателната активност сред жените. Централната избирателна комисия заяви, че малко повече жени са били регистрирани за участие в сравнение с мъжете. На ниво гражданско общество жените участваха изключително активно, тъй като знаеха, че ще загубят, ако бъде приета конституция в духа на шарията. Затова непосредствено преди изборите бяха активни организациите на жените. На самия изборен ден не бе направена разбивка по полов признак. Моите впечатления бяха смесени. Нямах усещането, че са участвали по-малко жени от мъже. В избирателните списъци след мъж трябваше да следва името на жена, т.е. разпределението мъже-жени трябваше да е 50 на 50. На последните избори участва само една голяма партия в онези избирателни райони, в които имаше до 10 места, бе приложена пропорционалната система. Става дума за онези избирателни райони, в които имаше най-много 10 места. Участва само една голяма партия. Повечето водачи на листи бяха мъже. следователно участваха около 44-45 жени, повечето от тях от Енахта, единствената голяма партия. Вероятно на сега проведените избори са участвали повече жени, тъй като имаше две големи партии. Водачи на листи жени процента там бе само 12%, но тъй като участваха две големи партии, според мен в новия парламент ще членуват повече жени. Muchas gracias. Bueno, como he dicho antes, seguiremos debatiendo sobre ello. Yo creo que este Parlamento y esta comisión. Благодаря. Обеден съм, че дебатът ще продължи. Можем да подкрепим Стигаме до протокола към Евросредиземорското споразумение на Европейския съюз с Тунис, 11 ноември крайен срок. Докладчика ще ни обясни. Него го няма. Господин Панцер, искате ли вие да кажете нещо? Добре, накратко. Става дума Става дума за техническо одобрение за да се признае влизането в Европейския съюз на България и Румъния, влиза в сила 2005-2007, всъщност вече е факт. Тези две страни се присъединяват и затова това трябва да е част от общия договор. 217 и 218 а, са членовете от договор за Европейския съюз. няма възражения за прилагането. Благодаря. Bueno, recordar el calendario, como he dicho. Искам да ви припомня само как стоят нещата времево. На 11 ноември е крайният срок за изменение. 1 декември се гласува в комисията по този текст и след това пленарна зала, пленарната зала през януари 2015 година. Някой друг иска ли думата? Pues tenemos el honor de tener al embajador de Túnez. Eh... Тук е негово превъзходителство е, посланника на Тунис. Имате думата. Около 70 е, жени са избрани, т.е. 30% от избраните са жени. Благодаря ви за уточнението. Сигурно съм, че това беше много интересно за колегите. Ако никой не иска думата, мога да закрия заседанието. Не забравяйте, че след обяд сме в друга зала.